Good morning, colleagues. Добър ден, колеги. Нека започнем заседанието си първо с приемане на дневния ред. Той е прият. И след това преминаваме към разговора с Марио Драги, председател на Европейската Централна банка. Искам да му благодаря за това, че е тук. Знаете, че ние водим редовен диалог с банката. Високо оценявам факта, че господин Драги идва в такъв момент – Знаем, че в момента тече важната среща на Г20 на ниво централни банки и финансови министри. Срещата е в Австралия. Още веднъж много ви благодаря, господин Драги. Както знаем, господин Драги ще говори за Европейската централна банка и начина по който тя разглежда економическите и финансови въпроси. По-конкретно ще говорим за целевите дългосрочни рефинансиращи операции, за инфлацията, но предполагам, че господин Драги ще ни каже много повече. Освен това, очакваме и важните решения на министрите. Знаете каква е традицията. Първо ще чуем 10-минутното изказване на господин Драги. След това 5-минутни въпроси, отговори и може би последваща дискусия. Заповядайте, господин Драги. Благодаря ви, господин председател, почитаеми членове на економическия и паричен комитет, дами и господа. Изслушването днес се случва в момент на промяна за ЕЦБ. На 4 ноември ЕЦБ ще се превърне в банковия надзорник за еврозоната, което означава и пряк надзор на 120 големи банки. Това е най-голямата стъпка в европейската економическа интеграция от приемането на еврото. Ние сме подготвени за тази стъпка, но си даваме сметка и за важната допълнителна отговорност, която поемаме. В хода на следващите месеци повечето услуги на ЕЦБ ще бъдат преместени в новите ни сгради в Франкфурт Остенд, докато персонала по единия надзорен механизъм ще остане в центъра на града. Това географски показва и разделението между новата надзорна функция на ЕЦБ и останалите й задачи – тази връзка трябва да ви уведомя, че днес оповестихме решението си е, за изпълнението на разделителната политика между монетарните политики на ЕЦБ и надзорните функции, така както това се изисква по единия надзорен механизъм. Знам, че на 3 ноември в навечерието на задействането на единия надзор вие ще имате пространна дискусия с председателя на надзорния съвет. До тогава ще се знаят и резултатите на обхватната оценка. Ето защо днес при изслушването ще говоря за традиционните задачи на ЕЦБ и по-конкретно в областта парична политика. Економическото възстановяване в еврозоната започна да се бави. Имахме известен растеж през последните три месечия, но растежа на реалното БВП в еврозоната спря през второто три месечия на тази година. Имаме и първата информация от лятото Оказва се, че резултатите са по-слаби от очакваното. Промишленото производство и поръчките през юли до някъде бяха основания за оптимизъм, но последните показатели не показват спиране на спада през август. Така или иначе ние очакваме в бъдеще вътрешното потребление за еврозоната и вътрешното търсене да се развият благодарение на различни фактори, като добри финансови условия, структурни реформи в полза на потреблението и инвестициите. Същевременно заетостта не е достатъчна, нямаме растеж при кредитирането и всичко това ще затрудни възстановяването. Опасностите, свързани с бъдещия растеж до някъде, също трябва да се имат предвид. Необходимо е по-добро доверие на потребителите, но има геополитически тежнения – които намаляват доверието и на потребителите, и на бизнеса. Имахме 3% инфлация в края на 2011 година, това е за еврозоната. От тогава насам тя намалява и през август стигна до 0,3%, след това 0,4%. Ние очакваме инфлацията да се запази ниска през следващите месеци и след това постепенно да нарасне през 2015-16 година. Така или иначе имахме дълъг период на ниска инфлация, но ние ще продължим внимателно да следим за възможните рискове. Необходимо е да се разглежда динамиката на растежа, геополитическите фактори, обменния механизъм, както и мерките по паричната политика. Преди да премина към последните решения в областта парична политика, трябва да подчертая, че ЕЦБ направи много през последните три години, за да запазим ценовата стабилност. Ние успешно преборихме спада на доверието в еврото, защото той беше довел до много високи лихвени нива. Освен това, предоставихме безпредседентно финансиране на банковата система в еврозоната – Същевременно обаче инфлацията остава ниска, няма голям растеж, динамиката при кредитирането и паричните политики не е особено голяма. Затова в началото на месец септември решихме да приемем и допълнителни инициативи, които да допълнят мерките, оповестени през месец юни. Първо намалихме ключовите лихви на ЕЦБ с 10 пункта, като основната ставка за рефинансиране сега е 0,05%, а при улесняването на депозитите лихвата е 0,20%. На второ място ни оповестихме допълнителни мерки, които да подкрепят реалната економика и също така да подкрепят паричното адаптиране. Трябва да кажа, че е много важно да се поддържа междубанковото кредитиране. Това е важно за стимулите в паричната политика. И в крайна сметка така кредита стигна, стига до крайния клиент – нещо, което е в полза на реалните доходи и съответно ценообразуването. Трябва да кажа, че и при програмата за обезпечените с активи ценни книжа и тяхното закупуване също има нови развития. Ние скоро ще започнем изкупуването на този вид ценни книжа. Освен това, ще започнем и изкупуването на обезпечени облигации по новата програма за това. Всички тези мерки в крайна сметка ще укрепят целевите дългосрочни рефинансиращи операции, които наричаме ТЕЛТРО. В това отношение трябва да кажа, че има и някои нови данни от първата операция по Телтро. Миналия четвъртък 255 банки взеха участие в първата такава операция на стойност 82,6 милиарда евро. Това отговаря на очакванията ни, що се отнася до поведението на банките – очертано и при предходни програми. През месец декември банките ще имат още една възможност за получаване на финансиране чрез операциите Теотро. Между септември и декември 2014 година се провеждат търговете, които са еквивалентни на 7% от размера на кредита. Същевременно трябва да кажа, че операциите през септември и декември ще бъдат оценени съвместно. Но от следващата година ще имаме допълнителни месечни разпределения. Банките ще получат допълнително финансиране въз основа на кредитната им история до този момент. Все още е много рано да се прецени въздействието на операциите от тип Телтро що се отнася до економиката като цяло, но мисля, че със сигурност финансовите пазари реагират положително. Ние очакваме този вид операции да бъдат важен инструмент при паричната политика и улесняването на кредитните потоци към реалната економика крайна сметка економиката в еврозоната до голяма степен е основана на банките. Освен това, те отро имат въздействие в три отношения. На първо място очакваме, че изкупуването на прозрачни, обезпечени с активи ценни книжа ще имат пряк ефект, що се отнася до кредитирането към кредитополучателите на банките. Трябва да обвържем, разбира се, всичко това с измеряем резултат от Теотро. Имайте предвид, че пазара на обезпечените с активи ценни книжа в момента не е добре развит и връзката между спредовете при търгуването на този вид ценни книжа на вторичните пазари и съответно кредитните лихви на банките е нещо, което е видимо и пряко. На второ място трябва да кажа, че ликвидността би трябвало да се увеличи в резултат на тези комбинирани операции. Трябва да има диверсифициране на моделите на инвестиране. И това съответно ще доведе до по-благоприятни финансови условия. На трето място, мисля, че нашата решимост да Поддържаме ценовата стабилност, нашето желание да стабилизираме инфлацията до нива по-низки, но около 2% в средносрочен план също ще се отразят добре на паричните политики. Имаме ли обаче достатъчно голям пазар за обезпечените с активи ценни книжа? Мисля, че в този случай ние ще закупим доста такива с гаранции в реалната економика. Принципно Инвеститорските портфели в този случай вече са доста крупни. Ние сме сигурни, че този растеж ще продължи в резултат на присъствието ни на пазара. С течение на времето би трябвало нашите изкупувания да доведат до нормализиране на условията за търговия, до нормализиране и на вторичните пазари и на емитирането. Същевременно изкупуването на структурни продукти показва, че пазарния размер и обемите до голяма степен са взаимообословени. Можем ли да кажем обаче, че новите инициативи ще изложат на по-голям риск цялата система на еврото? Разбира се, нашите баланси ще бъдат по-добри, но имаме допълнителен риск. При тези програми за изкупуване на ценни книжа, ние ще изкупуваме гарантирани траншове. Същевременно ще избираме само активите, които отговарят на операциите в евросистемата. Така или иначе, ние имаме доста голям опит. Ценните книжа, които ще изкупуваме, ще бъдат достатъчно опростени, достатъчно прозрачни, с нисък риск. Принципно, кредитното разширяване, което би трябвало да бъде условие и за участие в програмата, ще бъде още един е, защитен слой срещу загубите. Що се отнася до гарантираните траншове, тук имаме и съответния гарант, който може да е национален или супранационален. Обезпечените облигации имат доста сходни черти с обезпечените ценни книжа. Те допълват следователно програмата за ценните книжа. Цените за обезпечените облигации ще се договарят и ние очакваме банките да откликнат с пазарни стимули. Същевременно би трябвало изкупуванията на ценните книжа да доведат и до допълнителен положителен ефект на други пазари и при други видове ценни книжа. Това ще улесни финансирането, кредитните условия и паричните политики. Между юни и септември, както виждате, имаме съчетание на различни мерки. Всичко това ще се отрази и на баланса на ЕЦБ като се надяваме, че ще има промяна в сравнение с началото на 2012 година. С тези програми за изкупувания на активи и облигации ние всъщност преминаваме към една по-активна позиция и контролирано управление на баланса си. Управителният съвет е твърдо решен да се изправи пред съответните рискове в средносрочен план. Ще използваме допълнителни нетрадиционни инструменти в рамките на възложения ни мандат, също така и сме готови, ако е необходимо, да извършим и нетрадиционна намеса. Нека добавя обаче, че успеха на тези мерки зависи от множество фактори и не всички от тях са свързани с паричната политика. Необходими са смели структурни реформи, подобряване на конкурентоспособността. Това е от ключово значение за подобряване на бизнес средата. Така ще стигнем и до по-голямо търсене на кредитите. Структурните реформи ще допълнят политиката на ЕЦБ, а и също, както съм казвал неведнъж, няма парични или финансови стимули, които да имат добър ефект при отсъствие на структурните реформи. Кризата ще свърши едва когато се възстанови пълното доверие в реалната економика и най-вече във възможностите и желанието на фирмите да поемат рискове, да инвестират, да разкриват работни места. Но за това, както казах, са важни множество фактори. И паричната политика, и което е по-важно, изпълнението на структурните реформи – както и укрепването на управлението на еврозоната. Принципно, вие бяхте избрали като една от темите на днешната среща инфлацията в еврозоната. Надявам се, че като очертах важните решения, взети от нас между месец юли и септември, аз съм поставил правилно ударението но така или иначе ми е много интересно и каква дискусия ще проведем, тъй като вече говорих доста пространно. Благодаря. To... Благодаря. Господин председател, давам думата на първия оратор от името на НРП, Пабло Залба. Благодаря. Господин Драги, благодаря и на вас, е, че дойдохте да разговаряте с нас. Съжалявам, че малко закъснях и не успях да чуя цялото ви изложение. Ето какво искам да ви попитам. Въпросът ми е свързан това, което казахте, че е, очакванията ви не са задоволени. А, системата Телтро. Впечатлението ми е, че е, в миналото бяха налични ефтини кредити, но в резултат от риска, който се поема, банките вече, вече не могат да предлагат такива ефтини кредити. Как може да се реши а, а, този проблем? Това положение възникна преди е, да се подложат на, на, на тестовете за издръжливост банките. Аз съм съгласен с вас, с основните неща, които казахте. И с това, че ако държавите членки е, сами по себе си не подемат реформи, е, паричната политика няма как да изпълни целите си. Тя ще бъде безпредметна. Вие призовавате за по-активна парична политика. И по такъв начин държавите ще са насърчени да прокарват и собствените си реформи. Например, Испания е, е, е извършила сериозни реформи и е създала нови работни места в е, сектора. Та... Имате ли намерение да продължите да прокарвате тази инициативна парична политика? Благодаря. Сега по първия ви въпрос. неодавна станахме свидетели на, на, на някои признаци на, на, на скромно подобрение в а, условията на кредитите. Но скоростта, с която се подобрява положението, е, е, е, е ниска за сега. Но последното проучване показва две неща. Първо, стандартите за критериите за кредитите са се поотпуснали, са поумекнали в сравнение с предното изследване на банките така че все още са затегнати от е, исторически средните, осреднените данни от 2003 година насам за целия период. Друг интересен момент е следния. Е, попитахме банките кои са факторите, които пречат на процеса на кредитиране от страната на, на, на предлагането. И отговора беше е, възприятието за, за риск, опасението от е, рискове, от поемане на рискове. Но критериите за кредитиране оставят по-високи от средните за миналия период. Друга причина за липсата на е, динамично развитие е липсата на търсене също така. Чрез Телтру се опитваме да постигнем две неща. Първо, да, да уверим банките, че ще разполагат е, с удобни и изгодни условия на, на финансиране и то за дълъг период време. И то по-благоприятни, отколкото преди 5-6 месеца, когато обявихме програмата. Тъй, когато започне да нараства търсенето, ще има достатъчно финансиране да бъде задоволено това търсене. Също така Теотрус се различава от предната операция, предната дейност по осигуряване на дългосрочни кредити 2012 година е, че в новата система е, целевата група е, е, е нефинансовия частен сектор. През 2012 година бяха установени сериозни проблеми в финансирането, които можеха да доведат до, до редица, редица злополуки, банкови злополуки. И благодарение успяхме това да го избегнем. По-настоящем е различно положението. Има условия за осигуряване на кредитиране, но за сега, за сега не са достатъчно добре насочени към финансирането на частния сектор така че ще има много изгодни условия за финансиране на банките, така че да могат да предоставят кредити на частния сектор, а не да се опитват по друг начин да оползотворяват тези следства. И още един въпрос имаше, извинявам се. Сега, по паричната политика. Тук има едно нещо, което е особено важно. Три са условията за връщането на доверието. Политиката, реформата и, и финансовата политика и фискалната политика всъщност. Паричната политика е, е, ще би била ефективна само ако се постигнат чрез нея конкретни, конкретни цели. Но не се водят преговори по този въпрос. Това не е нещо, което подлежи на преговаряне. Имаме цел, имаме мандат е, и то е да, да държим инфлацията около 2%. Благодаря социалисти и демократи за Ферейра. Заповядайте. Благодаря. Ще се изкажа на английски за по-бързо. Аз често съм имала повод да поздравявам Европейската Централна банка и, и, и вас лично за ролята, която играят е, в е, превъзмогването на финансовата криза. Имам два въпроса. Първият е свързан с е, вашата конкретна роля? Вие казахте, че вие ще надзиравате процесите в рамките на Банковия съюз. Много се радвам от тази новина, но ЕЦБ много много дейно участва в наблюдението на банките в Португалия в рамките на програмата Тройка. И втората по големина банка, Банко Шпирито Сенто, упражнява много сериозно въздействие върху макроекономическата стабилност и реалната економика на страната. Каква е вашата роля в, в триото, в тройката и в момента има положение, при което може да се опорочи доверието в ЕЦБ. И това трябва да се поясни. Ако може да, да обясните, да, да хвърлите малко светлина, да осветлите малко въпроса за това какво точно стана. Мисля, че чудесно се справихте с осигуряването на ликвидност на средства в еврозоната и, и, и следенето на този процес. Тази ликвидност обаче не е ликвидна. Тя не се влива, поне в ликвидните средства не се вливат в реалните, реалната економика. Мерките по предходната система ЛТРО бяха недостатъчни паричната политика предвижда ли, предвижда ли средства за реагиране? Така, защото да се подкрепи и да се защити а, е, реалната економика, да се осигурят ликвидни средства за нея. Не, смислите, не смятате ли, че е крайно време вече да говорим по по-ясно, да се изказваме изрично в подкрепа на, на промяната на, на економическата програма на Съюза и на държавите членки. И как да се постигне това? Страни с излишък с тях трябва да се говори, като Германия, например, за да променят мнението си, позицията си. Трябва да се осигури търсене, защото само предлагане не е достатъчно. Вие споменахте това отговора. Благодаря. По първия ви въпрос. Да не забравяме, че Европейската централна банка все още не е надзорен орган, що се отнася до, до, до търговските банки. ЕЦБ няма надзорни функции спрямо португалските банки или които и да било други банки. Това това ще, тази функция ще се придобие по-нататък. Та участието, което, участието изобщо е, на ЕЦБ е, във връзка с е, Португалската банка е като член от тройката. ЕЦБ предостави на надзорния орган в Португалия по-качествени стандарти даде своя принос към действието на тройката в формулирането на, на тези по-добри стандарти, по-добър анализ на кредитите. И доколкото знам, благодарение на тези нови по-добри стандарти, португалския надзорен орган успя, успя, успя да, да, да установи да, каква е същността на положението. Сега повторя ви въпрос. Благодаря за, за, за оценката, която, която давате на, на, на нашата дейност. Е, е, опитваме се да държим е, инфлацията под или около 2%. Това не е никак лесно действителността не, не е чак толкова а, а, мрачна. няколко страни са постигнали напредък и, и вече, вече виждаме плодовете на, на тия реформи, които са въведе, въведени по държави членки през последните две години. Необходима обаче една единна, обща рамка на паричната политика. И освен, освен структурните реформи, които често пъти са, са общи, еднакви, е, друга област, която трябва да се заемем е, е, е, е фискалната политика. И трябва да повторя, че фискалната политика се състои от няколко измерения. Първо имаме фискални правила в пакта за стабилност и растеж подриването на тези правила, на изпълняването им, би означавало подриването и на доверието. Да не забравяме преди, преди 5 години какво беше фискалното положение. Същевременно има маржове, има, има място в рамките на, на, на нормите на пакта за стабилност и растеж, които позволяват известна гъвкавост в условията, които да се прилагат спрямо отделни държави членки. Комисията обаче дава оценка на, на, на конкретните правила, които трябва да се прилагат. По-общ план, а, за такива страни, които не разполагат с фискален марш, те какво могат да направят? Да, могат да се възползват от известна гъвкавост, но за тях е много по-важно да пренаредят приоритетите си. да очертаят новите приоритети в фискалната си политика чрез а, това, което наричаме а, фискална консолидация, която позволява растеж. Да, да дадат приоритет на продуктивните инвестиции, намаляване на данъците и по, и, по, и не чак толкова да приоритизират непродуктивните разходи, държавни разходи, разходи на публични финанси. Това, това е правилото за, за страни, които не разполагат с фискални маржове. За тези, които разполагат с такива, там мога да кажа само, че трябва да, да следват препоръките за собствените си страни, които са потвърдени от европейските лидери в Европейския съвет. Благодаря ви. Благодаря. Екаре. Господин Бертлуке. Ще говоря на немски. Господин Драги, вие посочихте проблема за заплашващата дефлация. Аз мисля, че става дума за един от най-големите проблеми, за една от най-големите заплахи, които имаме в еврозоната и изцяло в Европа. Чувате ли ме? Пита ораторът. Добре. Вие посочихте проблема с заплашващата дефлация. Аз мисля, че това е един от най-сериозните и най-големите проблеми, които съществуват в е, европейската зона еврозоната и в Европейския съюз като цяло. Е, искам да задам един въпрос. Е, наред с ниската инфлация и отчасти преминаването към дефлация, ние установяваме, че е, паричните средства от 3 години не се развиват така, както обичайно. Нарастването на М3 е слабо и дори от време на време М3 спада. Това е в много голям контраст с факта, че М1 количеството парични средства М1 експандират. Ние установяваме, че онези компоненти, които различават М3 от М1, дори показват негативен растеж. Става дума за банкови облигации, парични фондове, те намаляват. И затова въпросът ми е какво значение предавате на количеството е, пари М3 за развитието на нивото на цените по отношение на инфлацията и дефлацията и не трябва ли да направим извода, че финансовите е, инвеститори са твърде колебливи да инвестират в ликвидни книжа, издавани от банките, защото се очаква криза на доверието и дори съществува такава, защото финансовите инвеститори инвестират в акции, в недвижими имоти, в благородни метали, но а, заобикалят отдалеко онези възможности за инвестиране, които спадат към М3. И ако това е вярно, с ЕВС и с State Rules не може да се направи нещо особено срещу дефлацията. Мисля, че основният проблем е кризата на доверието в банковия сектор. Много ви моля да вземете отношение към повдигнатите от мен въпроси. Thank you. Um... Благодаря. В действителност е, годишния растеж на М3 от доста време е, е нисък. Въпреки, че през, през юли наблюдавах, станахме свидетели на известно възстановяване от 1,6 на 1,8%. М1 помогна на нарастването на М3. Растежа не е огромен, но през юли нарасна от 5,3 на 5,6 спрямо 5,4% през юни. Това е, такова е положението. И това е другата страна на, на, на, на слабите е, кредитни потоци в банковата система. И въпросът е това дали е резултат от ограничения в предлагането или в търсенето. Може да, да се, се причинява от предлагането, до толкова, доколкото са слаби капиталовите позиции на банките поради което ограничават кредитирането, понеже не разполагат с капитал. В известна степен, обаче, немалко бе свършено през последната година, година и половина, откакто обявихме това, че преди да поемем пълна отговорност като надзорен орган, ще извършим оценка на качеството на, на активите и, и а, изпитания за издръжливост. Каква бе реакцията на банките по това време? Основно реагираха, като започнаха да набират капитали. Доста е свършено през последните 12 до 15 месеца в това отношение. Заедно с това е съвсем вероятно, че в краткосрочен план оценката на качеството на активите и изпълнението изпитанието на издръжливостта може да доведе до свиване на кредитирането, защото банките би трябвало да са подготвени да се справят с тези две изпитания, тези две оценки. И затова могат да ограничат кредитирането. Това, това беше съвсем, съвсем, съвсем закономерно. Защото каква е, каква е альтернативата? Ако сме убедени, че банките не са в добро състояние, с добро здраве и не правим нищо по този въпрос, е, това означава, че разполагаме с банки зомбита, както в Япония. И те, те няма да предоставят кредити. Вече значи, това е една рана, която трябва да се дезинфектира незабавно. Макар и да, е, това да означава, че още известно количество кръв ще изтече но след това обаче е, е, ще започнат да оздравяват банките и да, да, да подобряват цялостното си състояние. Така че не, не, не, не, виждам, не виждаме проблеми в въвеждането на програмната ABS или Телтро, защото е, докато дойде момента за стартирането на ABS или обезпечените облигации, Елтро вече ще изтекло, така че няма, няма да се застъпят. Не можем обаче, не можем обаче да да ползваме е, надзорните си функции е, само за разделяне на двете области на политика. Да, знам, че е, растежа в кредитирането се ограничава от търсенето. И затова казах в началото на, на уводното си изложение, че едва когато се върне доверието у частния сектор, така, защото той да започне да поема рискове, да инвестира, чак тогава ще видим края на кризата. И това, което ние можем да направим от гледаще на паричната политика е да осигурим една основа, един една основа, на която да стъпи а, а, това възобновено доверие. Рамон Тремоза от името на Балте, на Алде, заповядайте. Господин Драги, добър ден и още веднъж искам да ви поздравя със сърдечно добре дошъл в парламента. Ще задам въпроса си на английски язик. The recently announced ABS purchase program Наскоро вие оповестихте програмата за изкупуване на обезпечени ценни книжа, но какво става, когато банките не отпускат кредите, кредити на малките и средни предприятия, не защото са неплатежоспособни, а защото лихвите са твърде високи? Трябва да се види доколко тези лихви всъщност възпират малките и средни предприятия в търсенето на кредитиране. Не може ли да наложим по-ниска цена на капитала? Със сигурност виждаме, че условията за отпускане на кредити за малките и средни предприятия са по-неблагоприятни. но има доста големи спредове, що се отнася до лихвите за корпоративните клиенти и съответно МСП. Освен това има разлики между отделните държави. Но винаги е имало такива разлики между видовете заемополучатели. В това няма нищо ново. По-скоро въпросът е защо 2012 година тези разлики се увеличиха, след това намаляха през 2013 година и сега са още по-низки. Според мен това означава, че доверието на финансовите пазари се възвръща. Разбира се, необходимо е доста време, за да можем да усетим това доверие като отражение в реалната економика. Да, разликите винаги са съществували, имаме и голяма разлика в обемите. Обикновено се дават две или три обяснения. Едното е, че малките и средни предприятия често имат по-малък капитал, и съответно при тях устовия ефект е по-голям. Същевременно трябва да се разбере, че в крайна сметка ние видяхме изчезването на цели отрасли в нашите економики при тяхното адаптиране към новите условия. Помислете си за строителната индустрия в не една или две държави на Европейския съюз. Принципно има неохота да се поеме риск и често тази неохота е по-голяма, когато кандидата е МСП и по-малка, когато имаме крупна корпорация. Разбира се, не би трябвало да работим в полза на насърчаването, да улесняваме кредитирането и на мен ми се струва, че така или иначе имаме намаляване на тази разлика през последната година, година и половина. Благодаря ви от името на Гуе Мария Матиеш. Благодаря, господин председател. Господин Драги, благодаря много за това, че присъствате днес тук сред нас. Преди точно един месец вие направихте декларация и ако се отнесем сериозно към нея, това би означавало опасност. Вие казахте, че е важно да се концентрираме върху кредитите, но също така и върху растежа и заетостта. Всъщност аз мога да се съглася с казаното от вас и не искам да отричам това, което казвате днес или което твърдяхте преди един месец. Но всъщност каква е разликата? Каква е действителната разлика в политиката на ЕЦБ? За да могат тези декларации да се превърнат в реалност, да добият форма. Вие говорите непрекъснато за предлагане, а не толкова за търсене. Вие обявихте мерки, каквито сте обявявали и преди, чието ефект обаче до сега беше нулев. Вие знаете това. То се отнася както за кредитите за реалната економика, така и за инвестициите. Също така политиката на ниските лихви – Осигурява се ликвидност, обаче не се финансира по същество, така че може би мярката ще се окаже е, неуспешна. Проблемът е, че в Европа има фанатичен либерализъм и не се взема предвид стратегическата роля на публичната политика на финансиране. Вие говорите за дефлация в контекста на ниска инфлация. Тук е, бих искала да задам различни въпроси които се отнасят към казаното от вас във връзка с бюджетната гъвкавост. Първо, тази бюджетна гъвкавост, за която вие говорихте, може ли да послужи за ниски разходи в економиката и по този начин да се осигури повече гъвкавост там? или пък това ще бъдат само обещетения за държавни служители, за да не се увеличава безработицата. Вие готов ли сте да намалите разходите за да финансиране на държавите. Вие казахте, че това е, няма да бъде възможно предвид е, договорите. Аз искам да попитам е, дали вие искате да допринесете за намаляване на е, финансовите разходи за държавите, например, чрез е, участие в е, програма. Нашите мерки, както и вие отбелязахте, имат е, за цел достъп на частния сектор до финансиране при ниска лихва трябва да кажем, че 80 и повече процента минават през каналите за банково кредитиране, независимо дали това ни харесва. Економиката ни е такава. Кредитът минава през банката. И Опитите да се заобиколят банките са свързани именно с международните програми за изкупуване на обезпечени ценни книжа. Но нашата програма е много различна, защото в САЩ само 30% от междубанковата медиация се извършва от банки. На второ място – Така както разбрах въпроса ви, вие питате как ЕЦБ ще помага на националните бюджети. Това не е нашата задача, нито пък е, е нашия мандат. Но, вижте огромните спестявания на правителствата благодарение на паричните политики и решения на ЕЦБ – водена единствено от целта за ценова стабилност. Къде отидоха тези спестени пари? Аз ви задавам този въпрос. Къде отидоха тези пари? Ето защо мисля, че трябва да има нови приоритети при бюджетирането. Това е изключително важно. Е, това, което се случва с с бюджетите след 2012 година е странно, защото бяха спестени много пари при обслужването на дълговете. Те не бяха използвани. В някои страни имаше добри програми, които допринесоха за растежа, но в други страни всъщност продължи финансирането на правителствените разходи и нищо друго. Благодаря зелените. Стейн Гугъл. Президент Драги. Уважаеми господин председател Драги, Предложенията на четиримата председатели, също и вашите предложения за реформа в еврозоната са вече утвърдени. Всички, които е, сме тук, е, знаят, е, че в Германия в момента различни представители на правителството преговарят с господин Валс. Трудно се слушат през конференциите. Тези две страни просто нямат нищо общо помежду си. Не могат големи планове да се договорят въпреки кризата и с Гурч сърчовина се установява, че там има много малко импулси за економиката. Въпреки тази тежка криза, оттам не произлиза никакъв импулс е, за развитие. И е, сега. Е, вие е, ще се опитате, може би, да изведете еврозоната с е, серия нови мерки. През последно време ЛТО даде възможност в голяма степен банките да изкупуват правителствени облигации, т.е. държавни облигации и по този начин да осигурят ликвидност в пазарния сегмент и разбира се печалби за предприятията. Имам следния въпрос към вас в следната ситуация. Вие опитахте ли се веднъж да измерите колко високи са печалбите за банките от тези carried rate? И второ, искам да попитам, бихте ли ни предоставили тези данни? Искам да а, знам също така дали паралелно с новите мерки, които се предлагат от вас и които ще се въведат, дали вие сте се опитали същевременно да а, накарате правителствата да реформират ревнозоната, да а, предложат по-ефективно управление, governance, както вие го нарекохте, и се интересувам дали при програмата за изкупуване на ABS е, е, някои рискови траншове ще бъдат изкупени, ако няма държавни гаранции и дали ще го направят, ако има такива. И накрая моделите за оценка след с които на практика оценяват ABS, ще ги публикувате ли, защото ЕЦБ е, поема рискове и ако бъдете прозрачен в случая, ако посочите тези данни, мисля, че ще бъде много добре. Благодаря. Thank you. I'm not aware of an estimate of... Благодаря. Не мога да ви кажа колко големи са печалбите на банките от тези дялове от общата печалба, но така или иначе ще ви предоставим и тази информация. По втория ви въпрос, първо трябва да ви благодаря за него, защото така мога да обясня по-добре процеса, който започнахме. Принципно при изкупуването на обезпечените ценни книжа, ние започнахме с привилегированите ценни книжа. Нека обясня, че тези активи са тясно свързани с финансовата криза но сега ние се насочваме към ценни книжа, които са реални, които са прозрачни, които са упростени и избягваме тези, които са мъгляви и чиято цена много трудно може да се определи. Същевременно имаме предвид и риска от неизпълнение. При ипотеките в САЩ той беше 22%. При обезпечените книжа около 20% през 2007 година, докато в Европа беше по-малък от 1%. Така че се използва едно и също име, но става дума за две много различни неща. Нашите обезпечени ценни книжа са опростени, хората могат да видят какви кредити се обединяват в тях, те са напълно прозрачни. и ние изискваме в тях да са включени кредити към реалната економика. Това е много съществено разграничение. На второ място ние купуваме само част от тези ценни книжа. Каза ви, че става дума за приоритетния транш. Какво е това? Това значи, че при неизпълнение загубата се поема първо от собствениците на дяловия капитал, след това от собствениците на траншовете тип Мецанин. Ако разширим своите покупки в сектора траншове тип Мецанин – Това ще е добра политика. Ние се насочваме единствено към приоритетните ценни книжа. Разбира се, е необходимо да имаме предвид и законодателството в Европейския съюз, което трябва да ни позволи да изкупуваме и трашове тип мецанин. Нека също кажа, че има няколко мерки, които правят тези ценни книжа прозрачни. На първо място трябва да се знае какви кредити обхващат. ЕЦБ всъщност има своя независим регистър с кредитни данни. Той се води вече няколко години и ни е много полезен при тази задача. Имайте предвид и нещо друго. Тези обезпечени ценни книжа са част от гаранциите, използвани от банките, когато се обръщат от към ЕЦБ. С други думи, те имат опит с тях и с приоритетните траншове. Благодаря, Малко Вали. Марио Драги. Господин Вали. Добър ден, господин председател, добър ден и на господин Марио Драги. На последния диалог във връзка с паричната политика бяхме казали, че няма достатъчно пари в реалната економика, но след първите операции 19,9 милиарда бяха изплатени обратно. Ние смятаме, че това може да се отрази отрицателно. Може би това е трудно за банките, които в момента работят по нова програма. От началото на кризата бяха изхарчени милиарди, но ако няма е, облигации е, или други видове е, подобни книжа, просто ще се увеличат разходите за проходите. Телтроу и е, обезпечените ценни книжа водят само до увеличаване на количеството на паричните средства и се получава ефект на мехур. Това обаче няма никакво въздействие върху реалната економика. Що се отнася до инфлацията, данните ще се запазят може би по-дълго. И сега какво би станало, ако вие опростите някои задължения на банките, а не само да бъдат издавани препоръки, както се съдържат в техническия документ. Тоест, трябва да направите нещо за хората, а не само за хората от Уолл Стрит или от Ситито. Аз мисля, че в противен случай ще има опасност от развитие на такива мехури, което би станало истински кошмар. Що се отнася до е, стимулите, Великобритания направи това при е, големите инвестиции, бяха допуснати съответни мерки, е, увеличиха също и брутния си вътрешен продукт, което в крайна сметка има положително въздействие върху економиката. При нас тази схема въобще не функционира. Можем ли да копираме тази схема в еврозоната или трябва да се обадим по телефона на германския канцлер, за да получим разрешение. Благодаря. Доста въпроси зададохте. Мога да повторя това, което казах. Независимо дали ни харесва 80% от кредитите минават през банки. Така че ако искате да разширите обема на кредити, трябва да се мине през банки. Няма друг избор. Как се минава през банките? Първо да се облегчат условията. И втория начин е чрез конкретни заявки. Сега, програмата Телтро е различна от старата Елтро от е, 2012 година. И новата е насочена изрично към а, реалната економика. Ще има заложени цели в по-нататъчните операции през едните две години. Банките ще имат свободен достъп до, до финансиране при ниски лихви и ще трябва да, да кредитират реалната економика и затова също ще има а, набелязани цели. Ако не финансират реалната економика, ще трябва да а, заплатят, да върнат това, което са а, взели. Това със сигурност въжи и за първите два а, транша и това е, това, това е нещо, което ще проверяваме. Следващия въпрос. Дали заменят един продукт с друг. Най-вероятно да. Това означава ли, че няма да кредитират? Не, може по-нататък да продължат да кредитират. Та, това е сериозна промяна спрямо старата система, старите е, операции, защото казах, сегашната програма е насочена към конкретен проблем в финансирането в момента сме съсредоточени върху кредитирането на реалната економика, а не избягването на конкретни опасности, както, както беше положението през 2012 година. Естествено, не бива, не бива да съдим програмата сама по себе си, да я оценяваме. Тя ще работи в съчетание с АБС, обезпечените с активи, ценни книжа и обезпечените облигации – Всичките те заедно трябва да доведат до увеличаване на капитала на банките и ще трябва да изчакаме малко преди да даваме оценки. И между другото, когато вземаме решение, когато аз вземам решение от областта на, на паричната политика, аз не си мисля за приятелите си е, в ситито на Лондон или на Лол Стрит. Аз мисля за европейските граждани, за запазването на стабилността на, на, на цените, за поддържането на, на а, инфлацията около 2%, но под 2%. Мислим и за заетостта и борбата с безработицата. Сега разделянето между банковите дейности и и пазара на недвижимите имоти. В момента изготвяме становище. Това е въпрос, който зададохте сега. И по фискалната политика неодавна изнесох една реч по този въпрос, която е, е достъпна в интернет. Геро Фанеманс от е, независимите представители. Заповядайте. Аз пик дач, е, мисля, На холандски ще се изкажа. Ще говоря на нидерландски. Искам да задам няколко въпроса за ABS, за обечени, обезпечените ценни книжа и мерките, с които искате да компенсирате провала на програмата Тетров вие не създавате движение в системата, защото при единната валута няма толкова голямо поле за действие. Разликите обаче са големи, въпреки това има достатъчно ефтини пари, които пуснахте в обращение и проблемът в еврозоната не е в ликвидността вече, а всъщност няма доверие в бъдещето. Вие осигурявате на банките много пари, обаче те все пак генерират рискове рекапитализацията на много банки. Вие казахте, че не искате да изкупувате мецанин траншове, ако няма държавни гаранции, ако правилно съм разбрал. И вече беше казано, че според вас няма да бъде възможно това, защото рисковете ще бъдат само отместени, както в финансовата криза и ще плати накрая да накоплатецът. Но държавните гаранции още повече влушават нещата. Това е, е една крачка напред, още прекомерна крачка напред. За това а, имам чувството, че вие просто изпускате духа от бутилката. Що се отнася до държавните гаранции, те наистина не представляват ли възможност вече и как ще се изпълнява тази програма в отделните държави членки. И след това управлението на програмата ABS вие ще работите с синдици Плек и Кок и може би това е една от причините за финансовата криза. Благодаря по първия въпрос. В края на уводното си слово казах, че ще видим края на кризата, тогава, когато се върне пълното доверие в реалната економика. Така че тук сме съгласни. И най-вече готовността на фирмите да, да рискуват и да инвестират и да създават работни места. Това зависи от редица фактори. В това число паричната ни политика, но още по-важно изпълнението на структурните реформи, укрепването на доверието в фискалната система и укрепването на, на а, държавното управление в целия Европейски съюз. Сега, после типовете обезпечени ценни книжа, а, които ще се купуват, а, смисъл в този инструмент е те да се класифицират като сигурни, безопасни а, активи, а не опасни или рискови Да, не знам а, за Rock това, което попитахте, дали това е било дали в случая, в който, в който споменахте, е бил доставчик или каква е ролята. Ние, ние го използваме като консултант. Федералния резерв използва няколко компании за управление на активи, но ние не използваме дружеството за, за, за извършване на, на, на сделки по извършване на финансови операции. Тяхната функция е единствено съвещателна, консултативна. И естествено, че много внимателно избягваме всякакви възможни конфликти на интереси. Благодаря ви. Благодаря. Приключихме с първия кръг въпроси от политическите групи. Започваме с втория. Маркос Фербер, аз не знам дали трябва да изразя съчувствие към вас или пък да си помисля да не изслушаме други изказвания, защото от много години вие говорите едно и също. Реалната економика трябва да дръпне напред, за тази цел трябват ефтини пари и като погледнем инструментите на една банка, Нотрама Гринс, вие Всъщност какво се чува от е, години? Вие искате да се предоставя на економиката е, финансови средства на е, благоприятни цени и сега а, вие представихте вашите решения. Другите емисионни банки също проведоха мерки с а, умерен успех, например в Европейския съюз, в Великобритания. И е, също така вие говорите само за предимствата, но аз имам чувството, че като че ли подминавате рисковете и страничните явления. Е, банките е, наистина ли се държат така, както се очаква и в крайна сметка средствата не отливат ли в е, сектори, които не са свързани с реалната економика и с създаването на работни места. Аз имам чувството, че е, вие до голяма степен премълчавате риска, който се съдържа в тези политически решения и по-скоро поставяте в центъра възможностите и шансовете. Ние установяваме, че в реалната економика в определени държави няма голямо търсене на кредити, което означава, че предоставянето на капитал въобще не е проблем, след като няма съответно търсене от реалната економика. И затова въпросът ми е, е, разбира се, е, нищо няма да кажете вие за страничните явления, но въпросът ми е как е, от страната на търсенето изобщо е възможно да се създадат добри структури, парите, които предоставяте толкова благоприятно, на толкова благоприятни условия, както никога до сега, да не попаднат в дяволски кръг. Благодаря while we continue carry on this very accommodative. в рамките, в рамките на общата парична политика, която ще продължаваме да прокарваме още доста време, е като сравняваме тази парична политика с тази на други юрисдикции, отделни страни, Мога да кажа, че ще е, вървим по пътя на експанзията до, до доста дълго време. Даваме си сметка обаче, че това може да предизвика рискове за финансовата стабилност. Затова си задаваме въпроса има ли някакви признаци в еврозоната вече за възникващи такива рискове. Един интересен анализ се получи в Базел на, на едно разискване преди две седмици. Стана ясно, че волатилността, нестабилността е, е свързана с загубите за предходни периоди. Рисковете са намалени повече, отколкото някой очаква. Но в същото време обаче в еврозоната, на други места може да, да има такова нещо, но, но в а, еврозоната не виждаме, не виждаме а, нарастване на, на, на, на собствения капитал, което, което такъв а, а, прекомерно нисък риск би могъл да бъде началото на възникването на нов балон. Но това не го виждаме при нас в еврозоната. Също няма на лице някакви сериозни излишъци, няма признаци за такива. Ако се появят, те поне ще са локализирани, те поне ще са частни случаи. И за да се справим с тези частни случаи, ще трябва да, да използваме макропруденциалните си инструменти, а не толкова паричната политика и инструментите в нея, които се прилагат за цялата еврозона. Но, но нямаме такива признаци за сега. Нещо друго попитахте ли ме? Друг въпрос имахте ли? По отношение на търсенето на кредитите, смятате ли, че има сериозна възможност да, да, да, да насърчите търсенето? Не мисля, че проблема е в липсата на средства, проблема е свързан с липсата на търсене. Отговор да, напълно прав сте, имаме проблем с търсенето. Трябва обаче да, да сме сигурни да гарантираме, че тогава, когато започне да расте търсенето, ще има средства, готови средства. Също така, по-добрите условия на, за финансиране е много важно да стигнат до, до да, да, да са полезни на реалната економика. Не можем да си позволим а, на втора криза в финансирането и дигане на лихвите. Това, което, което видяхме в раздробяването на банковите пазари в еврозоната, всъщност произхожда от 2012 година, от кризата тогава. Има редица показатели, които са доста радващи, но да, трябва, трябва да, да, да, да постигнем развитие и от страна на търсенето. Но, но, но, не само, но не само паричната политика е важна в стимулирането на търсенето. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. Моят въпрос е свързан с банките. Казахте как да насърчаваме банките. През март 2012 година, като, като управител на Националната банка на Италия, призовахте банките да, да намалят дивидендите и да укрепят капиталовата си основа. ЕЦБ ще поеме ролята на надзорник за големите европейски банки през тази година. И странно ми се вижда, че ЕЦБ не, не е призовал големите европейски банки да замръзят дивидендите. Защото все още, все още се опитваме да, да, да укрепим собствения капитал на финансовия сектор. Защо не се опитва ЕЦБ да замрази дивидендите? Аз не разполагам с конкретни статистики, сигурно вие имате такава, а, но доста ограничени са усилията на банките по отношение на набиране на нови свежи капитали, за да се подготвят за, за изпитанията за издръжливост. Втория ми въпрос е свързан с обезпечените с активи ценни книжа АБС. Продължавам да не разбирам системата ако, ако един транш за изкупуване е без никакъв риск, аз не виждам това как ще, ще подобри а, а, канализирането на кредити. И понеже това е доста ограничен сегмент, а не виждам как той ще доведе до нарастване на обемите, които да, да действат и по други канали, например междувалутните курсове. Не, не, не разбирам как точно ще действа системата. Каква е идеята? Благодаря. По първия въпрос, правомощията на ЕЦБ не са правомощия на надзорен орган. Когато поеме функциите си на надзорен орган, тогава ЕЦБ ще може да, да, да, да е, изисква намаляване на дивиденти, на, на, на, на заплати и така нататък. И аз наистина така сторих именно това в Италия, в, Италия, <laughs> в миналото. Но а, по-настоящем ЕЦБ няма такива правомощия. Някои от тях сториха именно това, което вие казахте, и нещата в крайна сметка зависят, зависят от положението в отделните държави и членки, в отделните банкови институции. По втория ви въпрос, който всъщност се състои от два. Как изкупуването на, на приоритети траншове при е, осигуряване на държавни гаранции, как това може да, се, да освободи място на, на, в е, балансите на банките. Е, разбирам ви. Капиталовите разходи по не рисковите е, е, части са, са доста по-низки, отколкото при мецан, мецаниновите. Но не са нулеви все пак. Така че има, има въздействие върху капиталовото измерение по, по, по отношение на, на финансиране. Е, Инструментът работи заедно с, Сел, с Телтро и, и там. А, всъщност ефекта може да бъде много съществен в зависимост от размера на конкретния пазар. Сега, не е ясно точно какви, какъв ще с какъв, колко голям пазар е, ще си имаме работа. Защото по номинална стойност е, имаме един доста прилично голям е, пазар. Но решаваме, че, че, че няма да ползваме, няма да пускаме АБС, обезпечени е ценни книжа, които, които не отговарят на условията за инструмента. Така че трябва да установим каква част от пазара обаче ще бъде обслужвана от този инструмент. Пак не е малка, но каква част от този пазар е във вторичния пазар и каква част всъщност е в ръцете на инвеститорите. И пак немалка част е инвестиционен пазар. Така че ще влезем в този пазар, ще разширим вторичния пазар и ще насърчаваме, насърчаваме инвестициите. Тоест, пазара, размера на пазара откликва, реагира на, на нашите инициативи. И последния въпрос е, обменните междувалутни курсове. Както знаете, това е много деликатен въпрос, е, защото сме поемли ангажимент в G20 да гледаме на обменните курсове като на въпрос от общ интерес. И както съм казвал многократно, е, обменния курс не е, не е цел в политиките ни, но е от голямо значение за, за растежа и за цените. През последните 6 месеца обаче има отслабване в курса ни. Благодаря. Ален Ламасур, господин председател, ние е, участвахме на среща на Г-20. От 6 години Г-20 съществува. Г-20 беше създадена след е, финансовата криза. И вие можете ли да ни кажете набързо, кои са основните сектори, в които благодарение на усилията на Г-20, Европейския съюз и Световната общност са отбелязали значителен прогрес и в кои сфери още трябва да се направи много? Дали ние сега сме по-добре въоръжени за да се предпазим от системен риск, който познаваме от 2008 година и да можем също така да насочим по-добре финансите към реално реалната економика. Благодаря. It's, it's kind of a coincidence the fact you are asking this question to someone who hasn't gone to the G20. Всъщност се оказва, че задавате въпрос на, за G20 на човек, който не, не, не е присъствал на последната среща. Но на последната среща се говореше за, за, за финансовото регламентиране, което започна през 2008 година. И доколкото знам, обсъждането е било доста обстойно във връзка с, с възстановяване на растежа в Г20 сега. Г20 бе една група, която, която много успешно а, а, насърчаваше растежа в отрасъла и в укрепването на, на, на, банковите институции и изобщо, заобщо финансовия сектор. Така че определено е отбелязан сериозен напредък в рамките на този формат. Но Доколкото докато сериозен напредък, трябва да кажа, беше отбелязан в планирането, беше скромен напредък, който видяхме в изпълнението на плановете. Неотложността, която движи всички регулаторни и надзорни органи, да, да следят политиките и практиките си е, е намаляла тази неотложност. Това вече не е такъв приоритетен въпрос. Е, мисля, че това е една от основните постигнати неща. И се радвам, че тази група продължава да, да разглежда а, именно такива въпроси и да бъде двигателна на напредъка. А, друг въпрос, а, който бе разгледан в Австралия, бяха економическите политики, които водят до растеж. И в тази връзка, нека да го наречем координация на економическите политики в основни, в основни е, области и, и, и също така разпространяване на нашите политики в други части по света. Това е един въпрос, който, който е с растящо значение в рамките на Г20. Благодаря. Алесия Моска има думата. Алесия Моска, благодаря. Благодаря, господин председател, благодаря и на господин Драги за предоставената възможност да разговаряме с него. Аз искам да кажа нещо, което беше изтъкнато от много колеги, най-вече това, що се отнася до ефективността на е, инвестициите и какво е тяхното въздействие върху реалната економика. Има, може би, необходимост от по-добра координация на валутно-политическите мерки и също така да бъдат взети по-добри структурни мерки по отношение на търсенето. Имаме сега нова фаза в европейската политика, публични инвестиционни програми. Това беше обявено, но през следващите седмици ще бъдат пояснени по-подробно тези програми. Искам да попитам питам, кои според вас са приоритетите за тези инвестиции? Имам предвид в рамките на посочените от мен програми. Е, могат да се очакват определени забавения, на въздействието на мерките от е, парично-политически характер. Вие повторихте това в речта си в Милано и казахте, че високата безработица естествено ще окаже въздействие върху паричната политика и може да ограничи нейния ефект на този фон. Имам един въпрос ако сега до сегашните мерки не дадат успех, имам предвид мерките срещу безработицата, възниква въпроса дали не е необходим друг подход. И тук има предложение да се въведе европейска осигуровка против безработица. Това е друг подход. По този начин ще се опитаме да се преборим с националната асиметрия. Благодаря ви. Принципно има широк набор от мерки. Понякога излизаме дори извън компетенциите на Централната банка. Така или иначе, реинвестициите и частни и публични бяха една от жертвите на кризата. При частното инвестиране съотношението към БВП стигна до нива, каквито не сме виждали десетилетия наред. При публичното инвестиране също имаме много ниско ниво и тук причината е ясна, необходима е консолидация на бюджета и най-лесното е, когато бързаш, да увеличиш данъците и да намалиш инвестициите – Всички тези фактори в своята комбинация по време на криза доведоха до много тежка безработица. И то трябва да кажа, че в еврозоната вече тя има цикличен характер. Така или иначе, виждаме, че има и сериозни пречки пред разкриването на нови работни места. Но ги има както пречките, така и цикличния характер на безработицата в еврозоната. Затова е много важно да се върнем към инвестирането, и да имаме фискална консолидация, която насърчава инвестициите. Нещо, което е необходимо да бъде придружено от действия, увеличаващи доверието в частния сектор. Благодаря. Бернер Ланген. Ja, <clears throat> vielen Dank, Herr Präsident. Äh, Господин Бернар Ланген, благодаря. Господин председател, вие преди две години с ясното си изказване в Лондон е, сложихте край на спекулациите между държавите. Това беше така. Аз е, няма да задавам въпроси по М 1 и М3. Това са индикатори за недостатъчно доверие или за конюнктурата. Не за това става дума. Не, за това, това е важно за мен. За мен обаче е важно как ще оцените различната насоченост на паричната политика в Европа и в Америка. ФЕД увеличава ликвите, вие обаче намалявате ликвите, ефектът е скромен и сега искате да преминете към програми за изкупуване. Въпросът ми е насочен първо към международния ефект от една такава обратно насочена политика. Това може да доведе до турбуленции, поне за един ограничен период. Какво мислите по този въпрос? И второ, ЕЦБ е, смята ли е, не 2016 година, а по-рано да прекрати е, по-гъвкавата си парична политика? И трето, как оценявате постоянната слабост на еврото спрямо долара? През последните три месеци имаме спад в двуцифрен размер и ако сега въпреки че нямаме още една и съща цена на евро и долар, може ли е, това да доведе до е, бягство на инвеститорите в е, доларовата зона и аз искам също така да поясните за паричните потоци, количеството парични средства, какво очаквате, какви са опасенията ви. Благодаря. Um, Благодаря ви на първия въпрос. Като говорим за големи територии, като САЩ или еврозоната. Те имат различни парични политики. Трябва да имаме предвид, че е необходимо, а и го правим, да се наблюдава това, което се случва от другата страна на Атлантика. Също така е необходимо да сме сигурни, че когато оповестяваме решенията си, те не водят до внезапни промени на пазарите и съответно неочаквани последици. Нещо, което се случва понякога, видяхме го не толкова отдавна на пазарите. принципно и колегите в ЕЦБ, а и по целия свят си дават сметка, че подобни решения трябва да се вземат много внимателно и да се съобщават изключително предпазливо. Принципно ние искаме да избегнем колкото се може повече сътресенията на пазара – мисля, че до сега нещата се развиват така, както сме искали. Е, вторият въпрос е кога ще прекратим тази хлабава финансова политика. Ще прекратим тогава, когато има търсене, когато инфлацията се задържи близо и по-малко от 2%. Това е основната ни цел – тя е записана и в договора като първичен наш мандат. Съгласно предвижданията ни, паричната ни политика ще продължи да бъде гъвкава доста дълго време. Вече съм говорил за възможните допълнителни ефекти и е, възможния риск за стабилността. Но ние внимателно ще наблюдаваме развитието на ситуацията, не можем да си позволим самодоволство. На трето място вие попитахте и за обменния курс. Принципно за Централната банка е трудно да прави коментари по обменните курсове – всички ние и в Г7, и в Г20, когато правим изявления, имаме предвид общия интерес. Така че за мен е трудно да направя коментар, но така или иначе Връщам се на първия ви въпрос. Наистина паричните политики не са еднакви, ако се сравняваме с САЩ. При продължаване на възстановяването в САЩ, съответно това ще се отрази на инфлацията, но при нас възстановяването е доста по-слабо. Tack för ordet er е, мистер Драги. Господин Драги. Това е господин Диксон. Радвам се, че сте сред нас. В последно време често се говори за въздействието на безработицата върху паричната политика. Смятам, че е правилно да се вземе предвид фактора безработица и по принцип е, да се взема предвид в по-голяма степен. Знаем, че безработицата в Европа е 11,5%, а структурната безработица е дори много по-висока. Смятате ли, господин Драги, че ЕЦБ ще постигне целта си за инфлацията под 2% с такава висока безработица и няма ли да е необходимо значително да спадне безработицата, за да може тази цел да бъде осъществена по устойчив начин. Когато безработицата е много висока, естествено съществува натиск. Now, this is a, a very, a very important question. Много важен въпрос. Той е важен за провеждането на паричната политика. Всъщност тук имат може би два отговора, които се допълват взаимно. 2011 година инфлацията беше 3%, сега тя е 0,4%. Защо? Защо имаме такъв спад? Със сигурност Две трети от спада за периода 2011 до края на 2012 година се дължат на намалението на цените на петрола и по-късно намалението на цените на храните. Имаше и една трета причина края на 2012 година, съответно 2013 година, а именно много от държавите по програмата извършиха относително коригиране на цените, защото конкурентоспособността изискваше да се намалят цени, които традиционно са били прекомерно високи. Разбира се, и това намали инфлацията. На по-късен етап този ефект беше увеличен. В доларово изражение цените на петрола и храните не намаляха особено, но имахме обесценяване на обменния курс, което също намали инфлацията. Междувременно безработицата като агрегирано изражение се увеличи извънредно много в Европа. От тук и ниското търсене. Всичко това допринася за задържане на ниските нива на инфлацията. Пример, задава се въпроса обаче защо вие не веднъж изчислихте инфлацията, като направихте грешка нагоре – Причината е, че всички модели се основават на презумпции. Презумпции за цените на петрола, за обмените курсове и съответно предвижданията не винаги излязох, излизаха коректни. Така или иначе, до неотдавна ми се струва, че грешките в предвижданията се дължаха най-вече на грешки в изходните принципи. Имайте предвид, че около 20% може би от грешката се дължи и на други фактори. И един от тези фактори е безработицата. Аз съм напълно съгласен с вас, че следователно безработицата също задържа инфлацията ниска. Благодаря, Брайан Хайес. Е, е, Благодаря ви, господин председател. Добре дошли, господин Драги. Добре дошли отново в комисията ни. На първо място Бихте ли обяснили механизма АБС и полезността му за банките? Както казахте, те извършват 80% от кредитирането на системата. След това, изпитванията на банките са обикновено при добре финансираните банки. На трето място ме интересуват траншовете от тип Медсанин, те ще включат ли и ипотеките от тип Тракер? Искам да ви попитам още нещо. Сигурно сте запознат с едно решение на Ирландския парламент след последната ни среща в Страсбург. Решение да се направи публично разследване на условията довели до финансовия и банков крах преди няколко години. ЕЦБ ще бъде ли включена в това разследване? Господин Трише е отказал да даде показания А, би било добре да знаем какво е мнението на господин Трише, защото тук дълга е 64 милиарда. Той беше прехвърлен на дънакоплаците, а господин Трише тогава беше публичен служител. Благодаря ви. По първия ви въпрос, честно казано, аз не знам дали ще включим ипотеките от тип тракер. Но така или иначе, е необходимо да имаме предвид какви са гаранциите при ипотеките. И тук трябва да си зададем въпроса, искаме ли отново балон на жилищните ипотеки? Ще създадем ли отново такъв балон? Отговорът е това съвсем не е задължително, защото това, че ние изкупуваме и такъв тип кредити, не означава, че банките ще запълнят дупката непременно със същия вид заеми за жилищни ипотеки. По втория ви въпрос ще кажа, че нямам решение. Ще трябва да помисля. Ще обсъдим въпроса в управителния съвет на ЕЦБ. Все още не е обсъждан. Но какво е вашето виждане по позицията на господин Трише, който не желая да даде показания, въпреки че е взимал много важни решения в този момент? В случая няма никакво значение какво е личното ми мнение, важно е мнението на управителния съвет на ЕЦБ. Ще мога да ви отговоря, може би, на следващото ни заседание. Благодаря. Курбае. Президент, euh, trois petites questions, monsieur Draghi. Je voudrais revenir sur votre récent discours de Jackson. Благодаря. Вие напомнихте една а, стратегия във връзка с а, това да се изравнят търсенето и предлагането в а, еврозоната. Политиката на предлагането е, е ясна. Ще трябва да се увеличи активността на предприятията. Обаче бихте ли казали няколко думи за търсенето? Аз не знам за кого и за какво мислите, но все пак мисля, че Германия разполага с интересно свободно поле за действие. Имам предвид заплатите. Германското правителство ще трябва да вземе мерки за да увеличи вътрешното търсене и аз искам да чуя вашето мнение по развитието в Германия вие може би имате специфични предложения за всяка страна от е, Европейския съюз е, и е, също така повечето от държавите имат за цел да увеличат данъците и да намалят публичните разходи. Аз мисля, че това се свързва с статистическото правило в Европа и по-специално еврооблигациите по-специално облигациите и аз мисля, че в случая тези правила не е, отчитат кумулираните бонуси на регионално равнище. В Белгия, моята страна, например, знаем, че е, публичните инвестиции трябва да бъдат 50%. А, всъщност те представляват не повече от 7% от общия дълг. И всъщност аз Искам да ви попитам този план за инвестиции 300 е милиарда евро, дали това ще доведе до добри резултати и какво би се случило след като държавата е, финансира индустриални зони и така нататък. И последният ми въпрос е по-скоро технически. Става дума за облигациите, които ще влязат в сила през 1 януари 2016 година, колко държави членки са възприели различни е, практики и е, може би ще трябва да се запази една фрагментация е, и е, смятам, че е, това е, ще помогне на държавите с е, малко по-крехко развитие. Благодаря. Oh, uh, uh, uh, Прав сте наистина. При паричните политики е необходимо да се има предвид, че постигането на целта от инфлация около и под 2% е много важно, но самата парична политика не може да работи в изолация. Тя трябва да се опре и на други политики, нещо, което подчертах в уводните си думи. А именно нови приоритети в бюджетите, по-големи нива на инвестиране. Имаме държави, съответно, които могат да се разпрострат финансово и тези, които не могат. Ето защо съвета излезе с препоръки по отделните страни и от тях стана ясно, че държавите, които много не могат да се разпростират финансово, трябва да преразгледат бюджетите си, като стимулират инвестициите и намалят непродуктивните разходи. Що се отнася до различните видове задлъжнявания, мисля, че от 2015-16 година нататък ще влезе в сила директивата за спасяване на банките чрез рекапитализация и мисля, че това ще бъде последната дума всъщност. Като пазарите относително мога да кажа, че проявяват доверие, не виждаме да има признаци на паника, свързани с въвеждането на новите правила. Благодаря. Георгиус Кристос е последният ни оратор. Благодаря ви, господин председател. Искам да благодаря на господин Драги. Имам два въпроса. Първият – ситуацията в Гърция. Гръцкото правителство заяви, че Гърция няма нужда от повече кредити от еврозоната, подобно на Испания и Португалия. На мен ми се струва обаче, че господин Драги няма нищо против още един пакет – в помощ на Гърция, свързан с съответните економически и парични политики, но тук ще се искат повече гаранции от гръцка страна, за да се подпомогне банковия сектор в Гърция и от тук и по-голямата ликвидност в економиката. Вторият ми въпрос. Може ли да се говори за обединен фронт между ЕЦБ и всички или поне повечето европейски правителства за задържане на инфлацията около и под 2%. Нещо, което се постига с закупуване на обезпечени ценни книжа и облигации. Възможно ли е в близко бъдеще обаче тези политики да не дадат очаквания резултат? Thank you. Thank you. Well, first, first of all... Благодаря ви. На първо място ще подчертая че принципно нито с Гърция, нито с други страни не се води пазарлък между страната и ЕЦБ. Ние си имаме собствения мандат, съответно държавите членки и техните правителства следват собствените си цели. Струва ми се, че непрекъснато се намеква за такива пазарлъци, обаче понякога ни се казва, че ние не стимулираме достатъчно правителствата да извършват структурни реформи. Тук се забравя обаче, че на нас ни е възложен мандат. Паричната политика не може да замести структурната реформа. Това е задача на правителството. И трябва да кажа, че съм доста озадачен, когато виждам, че правителствата всъщност не извършват реформи, когато виждат, че лихвите падат, не помагат на милионите безработни, а би трябвало това да е много силен стимул, за да се извършат реформите. Така че ЕЦБ не участва в договаряния, които не отговарят на мандата й. На второ място ЕЦБ и нейния управителен съвет отчитат големия напредък на Гърция при изпълнението на множество мерки в бюджета, финансовия сектор, структурните политики – Както казах, това е отчетено и то не само от ЕЦБ, отчетено е и от пазарите. В крайна сметка, Гърция се възползва от едни доста необичайни финансови условия. Тези условия за финансиране обаче зависят от продължаването на структурните реформи в Гърция както и изпълнението им в тяхната цялост. Необходимо е да се има предвид, че сегашната ситуация на пазара по отношение и на Гърция и на всички останали няма да продължава вечно. Нека се възползваме и продължим с реформите. Няма място за самодоволство накрая. Дали има някакви търкания тук? Аз не бих казал, че ако ги има, те се дължат на някакви пазарлъци. Не. Ако ги има, той е защото всеки следва възложения му мандат. Нека повторя това, което казах в началото. С програмата за изкупуване на обезпечените активи ние всъщност променяме своята позиция. Тя вече не е пасивна, тя е по-активна при контролираното управление на собствения ни баланс. Много благодаря на председателя, господин Драги. Струва ми се, че проведохме много полезен диалог. Следващата ни среща е насрочена за 17 ноември. И тъй още веднъж да благодарим на господин Драги. Очакваме го с нетърпение и следващия път. Um, excuse me. Can I ask you? Colleagues, please take seat. Драги колеги, моля заемете местата си. Please. Let me first uh, warmly welcome. Позволете да приветствам комисар Бърния, за да обменим мнения. Бих искал първо да да изкажа нашата, да изразя висока, е, висока оценка от наша страна по отношение на, на, на усилията ви да, да укрепите финансовия съюз. Моя предшественик е, в тази парламентарна комисия работи в тясно сътрудничество с вас. А пък днес ще бъде последното ви обращение към парламентарната комисия в качеството ви на комисар. Така че е редно да ви благодарим за всичко сторено и за чудесното сътрудничество, което, което поддържахте с нас до тук. As, uh, as uh, announced to you, uh, the ECON committee would like uh, Комисията по економически и парични въпроси би искала да се запознае благодарение на вас с делегираните актове и мерките за изпълнение по директивата за възстановяване на банките и е единия механизъм за оздравяване. Също така ще повдегнем и някои други е, важни делегирани актове, които предстои да се приемат от комисията във връзка с ликвидността, с собствения капитал и, и несъстоятелността. Така че много се радваме, че приехте, че приехте поканата ни да говорите пред нас. Ще засегнем и някои по-обширни теми, по-общи теми, но като цяло е много важно, че имаме възможност да разискваме тези въпроси днес с вас. Това всъщност е първото ни публично разискване на делегирани актове. Въведохме, въведохме темата в е, ежемесечната програма на нашата парламентарна комисия, защото бихме искали да оповестяваме, да, да, да укрепваме и да, да, ролята си в, в е, наблюдаването на изпълнението на деликираните актове. В момента обаче е, ще водим обмен на мнения и си запазваме правото да продължим утре да говорим по, по този въпрос в рамките на парламентарната комисия, ако не възразяват координаторите, разбира се. И така, както знаете, процедурата е следната. Комисар Бърние ще говори пръв, ще изложи общата си позиция в рамките на десетина минути и след това ще ви дадем думата, ще дадем думата на депутатите за въпроси. Благодаря, господин председател. Добър ден на всеки от вас. Първото ми желание е малко странно в този момент, уважаеми господа членове на Европейския парламент. Аз си спомням, че е, на 13 януари 2010 година за последен път е, бях при вас и е, много добре си спомням вашите думи, вашите аплодисменти, които излизат извън рамките на моята личност, а се отнасят може би за екипа на моя кабинет, генералната дирекция, където се работеше и аз мисля, че това за мен беше изключително важно. Качеството, честността, това не е никога нещо, което е липсвало във вашата комисия. Депутатите, които днес не са тук, виждаме обаче, че председателството до някъде е тук, също така и докладчиците, с които съм работил, докладчиците в сянка, координаторите, не мога да цитирам всички. Аз имам възможност сега да изразя и благодарност към вашите асистенти, които работеха дискретно, но много компетентно. Също така и служителите в тази комисия. Като цяло искам да благодаря на екипа на тази комисия и е, също така и е, на Адолфо Барбера. Исках да кажа всичко това. Е, последния път, когато ви видях, както казах, беше 13 януари 2010 година. Ставаше дума за Г20, за кризата в еврозоната. и трябваше да се окаже пътната карта е, какви е, пазари, какви е, продукти, всичко не, това не трябва да избяга от един интелигентен надзор. И мисля, че трябва да се направи един баланс. Ние постигнахме много голям прогрес към тези цели и искам да посоча, че регулирането на финансовия сектор което всъщност беше и причината за тази криза, сега е много по-ефикасно и много по-солидно, отколкото никога не е било. И е, мога да кажа, че кризата все още не е приключила, въпреки че преминахме нейния пик. Е, става дума за финансовата криза, за социалната криза, които последваха економическата криза, а политическите последици се чувстват още много силно в много страни от Европейския съюз. Така че аз е, сега искам да апелирам към мобилизация и да посоча три предизвикателства, които вие като е, със законодател с новата европейска Европейска комисия и със съвета ще трябва да обладеете възможно най-бързо. Първото предизвикателство, това е да следите за правилното прилагане на текстовете, които вече са прияти. Това не е нещо банално. През 2015 година комисията ще трябва да приеме повече от 175 мерки от ниво 2, без да се смятат другите 120 мерки без определен срок, които са подготвени от европейските надзорни органи. Това са практически условия, които са изключително важни за прилагането на реформите и доверието, което оказва комисията към законодателите, не изключва бдителност и тук ще трябва да се направи много внимателен преглед на делегираните актове, за които говори вашия председател, и на актовете за изпълнение. И аз мисля, че комисията ще направи всичко възможно, за да упрости мисията на парламента, като извършва приемането на тези мерки от ниво 2 в пълна прозрачност и ги предлага на експертна оценка преди да бъдат приети. Тази цел да се включи парламента минава през вече утвърдени добри практики. Всички документи работни на комисията са били изпращани на парламента и секретарията на вашата комисия може да участва в всички технически срещи с държавите членки. През първата месечна секция на оценка на делегираните актове и на актовете за изпълнение през средата на юли е, всъщност е, дадоха възможност е, да се отчетем пред вашата комисия. Както казах, аз ще продължа да бъда на ваше разположение. За мен, нашият генерален директор ще се яви при вас след тази среща, така че аз искам да кажа, че очаквам вашата подкрепа за приключване на Single Rulebook. През септември и октомври ще... това са решаващи месеци, защото ще имаме три изключително важни инициативи за които бяха започнати пред, е, през предишния мандат. Първо, е, Capital Requirement 4 с е, предвиденото приемане в началото на октомври на ЛСР – ние ще предложим някои е, адаптации на базълските правила, за да отчетем по-добре е, европейската специфичност и да упростим финансирането на реалната економика. Например, ние ще идентифицираме в е, делегирания акт секюритаризация от високо качество. Е, това във връзка с кредитите и ипотечните кредити на малките и средни предприятия и консуматорите. Това, разбира се, трябва да бъде съгласувано с политиката на, за покупателната способност на този тип активи. Е, имам предвид е, ЕЦБ. Втория текст, е, платежоспособност 2, ние ще представим в началото на октомври делегиран акт, е, който отчита исканията на парламента, като предвижда по-специално адаптиране на правилата към малките предприятия, като например някои взаимоспомагателни е, здравни каси и също така мисля и за секюритизация от високо качество предвид ЛСР. И накрая комисията ще приеме актове за а, приносът на банките в оздравителните фондове, ние искаме да намерим добър баланс между облига... задължението на всички банки да участват в тези фондове и необходимостта е, от намаляване на административната и финансовата тежест за възможно за най-малките банки. Това е, ще стане е, като те внасят една обща сума. Ще има 6 категории малки банки, които ще плащат такива общи суми, които ще съответстват на тяхната големина. Нашето предложение има за цел също да избегне една и съща банка да плаща два пъти. Един път в фонда на дружеството Марка и втори, Майка и втори път в оздравителните фондове. Е, и всъщност е, ще трябва да се отчете и риска. Аз е, знам, че някои от вас смятат, че спектъра на риска е 0,8 до 1,5 и смятат, че този риск е твърде малък но има държави членки, които а, смятат, че това, а, този спектър на риска трябва да се стесни още. Аз а, мисля, че а, един компромис може да се постигне много лесно естествено през следващите седмици е, е, аз ще присъствам още, ще се опитам да намеря добър баланс между добрите желания и е, коментарите, които получаваме от експертите от държавите членки при правните актове. Аз също така искам да посоча, че Делегираният акт ще бъде е, публикуван и ще бъде приложим от е, януари 2015 година. Както вече ви казах, ще направим всичко да представим два акта в един и същи момент и е, по правни причини изпълнителният акт не трябва да бъде прият формално по-рано от началото на ноември, е, така че е, ние ще разглеждаме тези актове в конкурентност. Господин председател, дами и господа, освен е, прилагането на вече приетите текстове, това е всъщност и първото предизвикателство, първото задължение, има още едно предизвикателство, което всъщност се изразява в следене на най-важните реформи, които вече започнахме, които се представят от няколко месеца. И е, аз е, мисля на първо място за регулирането на референтните индекси. Е, имаме скандални случаи на манипулация, които се отразяват много конкретно върху таксите, които плащат множество кредит, получатели на кредити в Европа. Друг приоритетен сектор, това е структурната реформа на банките, което ще ни даде възможност да нямаме банки много големи, за да фалират или много скъпи, за да бъдат спасени с публични средства. Ние познаваме случаи на такива банки, около 30 от тях аз аз ще направя едно предложение, което е доста смислено. Аз искам да кажа публично, че тази реформа за мен е ключова в дейността от 2010 година по регулацията на банките и аз се надявам, че всеки ще може да поеме своята отговорност. И е, трета област – регулиране на паралелната банкова система – Shadow Banking – Какви е, полуки трябва да се извадим от кризата, ако е, продължаваме да допускаме да действат някои е, е, личности, някои е, актьори, които не са толкова добре регулирани, това означава, че ние всъщност отместваме риска от е, е погледа на е, тези, които извършват надзор. И също така трябва да имаме един а, много добър а, баланс между shadow banking и а, паричните фондове, когато става дума за краткосрочното финансиране на предприятията, на публичната администрация, трябва да подобрим тяхната стабилност и на ликвидност. Аз е, искам да посоча и още нещо, като четвърта точка става дума за европейските фондове за дългосрочни инвестиции. Те са свързани с е, финансиране на економиката на растежа. Е, става дума за по-ликвидни активи малките и средни предприятия, които не са листване на борсата, също така и е, проекти с недвижими имоти. С този тип фондове ще стане по-възможно да се е, предлагат капитали в цяла Европа и да се инвестира в е, проекти, които подкрепят европейската економика. И е, накрая пакетът за плащанията, той трябва да даде възможност за секюритизация на онлайн плащанията и да е, даде възможност за достъп до тези нови пазари, като се елиминират много важни бариери между националните пазари, е, благодарение на предвиждането на е, тавани за е, комисионните. И е, Искам да кажа, че а, е, ние а, е, сме винаги в. А, е, м, трябва да бъдем а, бдителни, а, защото финансовите пазари изискват а, бързина, изискват а, много уместни а, действия. И скоростта на пазарите е много по-висока, отколкото скоростта на политиката и законодателя. И аз мисля, че това е третото предизвикателство. Вие трябва да останете бдителни. Също така, е, преразглеждането на директивата за платежните услуги е добър е, е, пример за това, защото там се прецизира, че трябва да се вземе предвид промяната на навиците в европейците, които заплащат все по-често онлайн, чрез своя телефон и това се отразява върху европейските пазари. Става дума за това, че те са на ниво някъде 130 милиарда евро. Разбира се, това излиза далеч извън сектора на плащанията. Не е изключено ние да трябва да отстраним пропуските в някои текстове и ще трябва да повишим нашите инвестиции и нашите амбиции, извинете. Опитът показва, че Например, одитът или ротацията, предложена от 6 години от комисията, тя беше увеличена на 10 години, но това трябва да бъде допълнено от законодателя. Същият въпрос се създава и във връзка с директивата А и ФМ в сектора на рейтинг агенциите ние ще трябва да оценим новите правомощия, които са предоставени на Европейския орган за ценни книжа и пазари и накрая ние трябва да м, проверим дали текстовете м, са възприяти от нови, подобни на нашите, са възприяти от нашите партньори, имам предвид хедж фондовете. И там, където се появят пропуски, ние трябва да бъдем готови да адаптираме нашите текстове и е, ще трябва да избегнем всяка евентуалност, е, като предвидим много е, преходни периоди и клаузи за преразглеждане, аз мисля, че не трябва да се страхуваме да ги ползваме като инструмент, когато е необходимо. И накрая ще има нови области, в които ще работим, уважаеми дами и господа, които са свързани с отговорностите на новата комисия, също и с вашите желания, както установявам е, някои от е, тези е, сектори ми се струват приоритетни, като например решаване на кризата в небанковите финансови институции. Аз мисля лично, че то ще бъде необходимо да си помислим за фондовете и ще трябва да си помислим за един европейски орган, който да може да налага санкции, по-специално е, чрез глоби е, при нарушаване на правилата, които са свързани с финансовата стабилност. Ние ще трябва колективно да се запитаме за е, мястото на Европа когато става дума за счетоводните стандарти. Аз е, съм отделил много време на този въпрос на всяка среща на АИСП. Е, от пет е, години сме говорили по тази тема, но не стигнахме до задоволителен банал, баланс аз мисля, че ще трябва да се стремим към конвергентност на нормите и ще трябва заедно с щатите да изясним този въпрос, дали те желаят, дали ще приемат един ден такава, такова сближаване. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, господин председател, ние започнахме една наистина безпредседентна солидна реформа и ние мисля, че трябва да решим въпроса с доверието в Г20 и също така да подобрим нашите връзки с трети страни. Ние ще трябва да сътрудничим при условие, че тези трети страни, имам предвид щатите, но не само, само ако те приемат норми за качество, които са еквивалентни на нашите. И още нещо, какво е необходимо? Първо, ние да бъдем сериозни, когато изпълняваме нашите реформи, второ, да консолидираме глобалната сътрудничество в Г20 и финансовата стабилност, трето да бъдем обединени и е, твърди в е, двустранните разговори, като използваме всички възможни средства, също така налагане или отхвърляне на определени мерки и четвърто да се използва възможността, която се предлага от е, преговорите за търговското споразумение Европа-САЩ, за да може можем да подобрим нашите отношения с САЩ. Аз мисля, че неформалният диалог вече показа някои резултати. Това са всъщност текстовете, конкретизация на започнатите реформи, след това бдителност. Това са предизвикателствата, по които трябва да се мобилизирате, а също така и в новата комисия, и в Европейския съвет, съветът на министрите. Аз бях горд да работя в тази сфера и мога да ви кажа, че за мен беше наистина приятно да работя с вас. Благодаря. Thank you, really, Mr. Commissioner, for... Благодаря, господин комисар, за встъпителното слово. Сега давам думата за началото на дебатите. Марко Свебер е първи оратор. Благодаря, господин комисар. Искам да се присъединя към благодарностите лично към вас и към вашата работа. Наистина е забележително, че един комисар направи това, което правят обикновено четири комисари, аз като гледам разпределението на работата в комисията, мога да кажа това. Разбира се, можете да си представите, че ние много внимателно следим това, което сме договорили заедно на ниво 1, заедно с множество законодателни актове в този мандат. След това смятаме да продължим това на ниво 2. Разбира се, става дума най-вече за съвсем актуалните неща, които престоят, които не трябва да останат останат върху бюрото, а да станат част от практиката. Вие самият ще трябва да ги решите е, преди е, към 1 ноември да е, започне работа новата комисия. Със сигурност това ще бъде и темата номер едно Банковия съюз и ССМ. Ние като парламент винаги сме държали особено много рисковият компонент да се претегли по-ясно. При последните предложения не сме много доволни точно от това, ако мога да се изразя по-предпазливо. Така че ако риска трябва да бъде отстранен, да се предпазим от риск, то тогава не трябва да създаваме източници на генериране на риск. Има множество неща, които искаме да решим, няма да се спирам на тях. Те бяха е, споменавани в множеството разговори и дискусии. И е, всъщност е, още през този месец или началото на октомври е, ще трябва да се е, даде едно конкретно предложение от страна на комисията, трябва да изпратим ясно послание. Там, където има рискове, те ще трябва да бъдат взети предвид при изчисляване на вноските. Това започва при оценката на дериватите. Без тук да навлизам в детайли, можете да си представите, че при нетирането на деривати не винаги сме били много вълдушевени, като имаме предвид риска. Става дума за системи, които ще трябва да се стабилизират отвътре, когато се предвиди отговорност, така че да се намали и риска. И това трябва да се вземе предвид. Мисля, че подходите, които очертахте, една а, обща цялостна сума за по-малките банки, това върви в правилната посока. Надявам се, че през следващите дни или седмици ще чуем много предложения от вас, от вашата служба. Благодаря. Yes. Oh, it's up to you. You are supposed to have five minutes slot. От вас зависи дали е, ще отговарят веднага или след като чуете няколко въпроса. Искам да отговоря за фактора риск, но предполагам, че ще има и други сходни въпроси и това би улеснило дискусията. Добре, Елиза Фере има думата. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря, че отново сте при нас. Трябва да ви изкажем благодарност и за чудесно свършената работа заедно с вашия екип, който винаги е бил на разположение, винаги е работил много ефикасно и в крайна сметка беше свършена много сериозна работа. Още веднъж благодаря. Благодаря освен това, че на това заседание, което ще е последното ни съвместно заседание, вие поставяте теми, важни за парламента и за вашия приемник в комисията. Това ще определи бъдещата ни работа. Имам няколко въпроса, внимателно ви слушах. И първият ми въпрос е свързан с Банковия съюз. Наистина, тук направихме крачка напред, нещо, което дори не беше очаквано само преди 3 или 4 години, когато не можехме и да си представим, че ще стигнем до такава стъпка един ден. Но най-сложното вече е извършено. Така или иначе обаче има елемент, който отпадна от този сценарий. Общ общата схема за гарантиране на депозитите. Знаете, че 2012 година имаше три елемента – надзор, оздравяване и общата схема за гарантиране на депозитите. Вие казахте, че се следват различни етапи, но на мен ми се струва, че този последен етап почти е отпаднал от политическия дневен ред. Или поне вие не го споменахте. По оздравителния механизъм ние сме запознати с извършената работа. Доста неща ще трябва да се финализират по делегираните актове заедно с вашата служба. Интересуват ме обаче между правителствените споразумения. Има ли тук някакъв напредък, график на ратификация и съответно с кои ще се работи. Защото банките ще трябва да прехвърлят тези фиксирани вноски към Централната банка, доколкото разбирам. И накрая аз не съм забравила много сериозно поети ангажимент на съвета да осигури кредитна линия за оздравителния фонд поне на един начален етап. Нещо, което ще помогне за следващите 8 години. И накрая това, което колегата Фербера и останалите често обсъждаме е следното. Знаете, че парламентът беше разтревожен от някои норми на първото ниво, дали са огледани всички подробности и как е оценен фактора риск. Няма да навлизам в детайлите, вие ги познавате, и едва ли е необходимо да ви давам по-нова информация. Благодаря още веднъж и поздравления. Екара имат думата, заповядайте. Благодаря. Благодаря ви, господин Бърния за това, че откликнахте на поканата ни за всичко, което вършите за Банковия съюз. Два въпроса имам към вас. Първият е следния. Как комисарят ще гарантира, че банки в еврозоната, които се считат за малки банки по, по дефиниция и отговарят на рисковия профил, няма да плащат вноски, само защото една от тях, едната от тях има своето, е, своето седалище, своето, седалището и е в страна с прекомерен дефицит, а другата, седалището на другата не е в такава страна. С други думи, каква е тежестта при изчисляването ви, при изчисленията ви на, на а, степента на рисковост на економиката, в която действа една банка. Втория ми въпрос е следния. Как ще е, гарантирате равни условия между вноските, които ще се плащат между банки с, същ, с еднакъв размер и с еднакъв профил в рамките на еврозоната и извън еврозоната. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Нилс Торвалц от името на АЛДА. Благодаря, господин председател. Благодаря и господин комисар и на вас за, за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Споменахте единния общия правилник. Въпросът, който аз ще задам е сходен с предходния, но от малко по-различна гледна точка – свързан е с банковите налози и възможността за раздробяване, фрагментиране. В момента се дават е, данъчни отстъпки за, за данъци, е, данъчни налози, налози. Често пъти се, често пъти се е, говори за, за гледната точка на, на, на данакоплатците и неприемливо, доколко това е неприемливо. И в някои страни това се прави в Белгия, Франция, в Швеция по тая начин, през, задната, през задния ход, така да се каже. Аз не мисля, че а, а, а, трябва да се отразява върху данъците на, на, на, на, на данъкоплатците тази процедура. От друга страна, обаче, това и изкривява и, и конкуренцията между, между банките. Да искам да ви попитам какви са вашите планове или план, плановете на комисията в това отношение. Въпросът ми е дали има комисията някакви планове за хармонизация в тази а, област. Така, щото да се създадат равни условия. Защото ние като политици трябва, трябва, трябва, трябва да настояваме на равните условия. Благодаря. Господин Фабио Демази от името на ГОЕ, заповядайте. Благодаря, господин Берния, е, за това, че дойдохте да разговаряте с нас. Желая ви всичко най-добро в кариерата ви, след като излезете от състава на комисията. Казахте в началото, че, че регламента за финансовите пазари е, започва да, да функционира по-ефективно, но Мартин Луф се изказа или писа наскоро в Financial Times и ни напомни, че, че документът е 37 страници, състои се 37 страници и и А пък е, регламента, който, на регламента на комисията сигурно е по-дълъг и даже и от, е, от американския на Обама, 848 страници. Сега, Проблема е, че все още не сме се занимали с проблема твърде големи, за да фалират тази група банки. И, и как ще Съюза ще гарантира а, е, това, че данакопаците няма да трябва да понесат а, тази тежест? Защото фонд от 55 милиарда е, евро за спасяване няма как да е достатъчен. Това го видяхме, това го видяхме е, по време на кризата и видяхме как пострадаха да накоплаците. Те първият ми въпрос е смятате ли, че, че, е, че възможността за рефинансиране не се, не се е, оползотворява за големите е, банки. И това да е една от причините за липсата на растеж. И после за, е, във връзка с фонда за оздравяване. Смятате ли, че след като са, са включени в системата и институции, като например е, германската шпаркаса, спестовна каса. Изискването за, за второразредни дъщерни институции в САЩ не са ли по-строги, отколкото тук? Зелените Филип Ламбертс. Първо искам да кажа, че съм съгласен с господин Маси, вие, господин Бърние, сте изключителен човек, тъй като в крайна сметка това беше последната истинска монархия в Европейския съюз, но ето, вие показахте, че Франция може да осъществи промяна още веднъж. Благодаря. Освен това се видя и тежестта на парламента. Не ставаше дума за някаква симулация. Още веднъж благодаря. Вие говорихте за обема европейско законодателство. Според мен до голяма степен се дължи на факта, че колкото е по-сложно едно законодателство, толкова по-лесно е да се избегне всъщност неговата същина. Затова и на второто ниво имаме толкова много законодателни актове. Това е проблем при е, директивата за възстановяване и оздравяване на банките. Го виждаме. Има банки, които нямат нужда от оздравителен фонд, но въпреки това ще трябва да внасят в този фонд. А същевременно 87% от фонда ще бъде съставен именно от вноски на такива банки. Това не е съразмерно. Факторът риск следователно се разглежда на второ място при определене на вноските на банките. Това е неприемливо. Знаем, че се дължи на ролята на големите банки, системните банки във Франция, Германия, Испания и други страни, които искат да си измият ръцете. На второ място ликвидността и капиталовите изисквания, съответно и директивата – Принципно има облигации, към, има задължения към Централната банка. Тук трябва да имаме предвид и обезпечените облигации, а и това, което чухме този следобед по-рано в Комисията по економически и парични въпроси. Много е важно обаче Европейския банков орган да бъде признат в своята роля. Не знам дали това се случва. Като че ли пак се разводняват правилата на това второ ниво и те вече не са толкова строги. При платежоспособност 2 също виждаме, че има фаворитизъм. Намалява се нивото на изискуемия капитал за намаляване на риска и това в полза на обезпечените цени книжа. Затова мисля, че тези норми от второто ниво доста отслабват постигането на целта. Под натиска на големите финансови групи наистина като че ли се направи отстъпление. Благодаря. Европа на пряката демокрация не желая думата. Може би ще се върнем тогава на господин Бърние за отговори. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички задали въпроси, които представляват различните групи, видяхме, че въпросите са взаимосвързани. Ще започна с господин Фербер. Необходимо е банковия съюз наистина да бъде задействан. Вие казахте, че принципно не сме очаквали да го имаме. Сигурно си спомняте как започнахме заедно, аз ви казах, че мой приоритет ще бъде създаването на Европейски надзорен орган, така както той беше описан от Жак Дерозиер. Тогава, когато говорихме за този въпрос, не можехме да си представим даже реалния резултат. 2010 година – това не можеше дори да се помисли, но виждаме, че сега стана възможно благодарение на групата, в която включват ЕЦБ, председателя Барозо от 2012 година нататък. Банковия съюз трябва да бъде осъществен с всички свои елементи, и бдителността ще бъде особено важна. По вноските на банките Не знам дали ще бъдете доволен от моя отговор. Тук е и заместник директора, който може да ви даде допълнителна информация. Но ако обсъждаме фактора риск, то трябва да се има предвид, че така или иначе влагането на собствени средства не е гаранция. Формулата е простичка, но понякога простичкото се оказва по-предвидимо и по-трудно манипулируемо. Филип Ламберт също говори за директивата за оздравяване и възстановяване на банките. Така или иначе ние имаме четири стълба, по които работим. Рисковото експониране и съответните показатели за него. Претеглянето на риска, собствения капитал – лостовия ефект, директивата за капиталовите изисквания, на второ място стабилността и промеливостта на финансирането, както и предвидената ликвидност. На трето място за финансовата система е важна експозицията и също така търговската дейност. Важни са и системите за защита, както и държавните помощи. Калибрирането, всичко това, което позволява по-голям марш за оздравяване на банковата система. при риск между 0,8 и 1,5% трябва да имате предвид основната вноска, която се прави. Както казах, прилага се доста упростена формула, затова и тя не може да бъде манипулирана. Необходимо е да се намери някакъв компромис, разбира се, между двата законодателни органа, които смятат, че тук имаме доста високо ниво. Гарантирането на депозитите. Предполагам, че следващата комисия ще си каже думата по този въпрос. Но за мен това е част от планираната промяна и много важен елемент, който не бива да бъде забравен. Пак и тук ще трябва заедно да се намери компромис, удовлетворителен за всички. Но комисията ще изпълни, разбира се, очакваното. Госпожо Ферейра, по графика на ратификациите ще ви дам писмен отговор, защото в момента не мога да ви дам точна информация и предпочитам да не се ангажирам публично с такава информация. Връщам се и на въпроса на господин Маси. Какъв е капацитета на този фонд за оздравяване? Вие казахте, че 55 милиарда не са достатъчни. Да, наистина, този оздравителен фонд ни дава възможност все пак за реагиране. И ако е необходимо, е възможно фонда да бъде кредитиран. Защото той би имал нужда от тази първоначална сума. Господин Фанаферфелд вече не е в залата, макар че ми постави два въпроса. Аз ще му отговоря накратко все пак. Е, разбира се, аз познавам господин Ламберт, който е тук. Знам, че е много трудно да бъдеш парламентарист. Но така или иначе стана дума за работата, която извършихме съвместно по Банковия съюз. Това нямаше да бъде възможно и без съгласието на държавите членки. Банковия съюз ще има много важни много важни значения и за националните вноски, защото тук ще трябва да се търси някакъв баланс. Ще работим и по Банковия съюз и по съответната връзка с националното участие. Това на поставения въпрос. Имаше и един друг въпрос, е, свързан е, с базовата банкова сметка, която да помага на най-уязвимите граждани в нашите общества. За мен това е много важна тема и мисля, че договореният текст би трябвало да бъде изпълнен. Разбира се, тук се водеше и доста агресивна лобистка кампания, но аз наистина направих всичко възможно по текста, който би трябвало да улесни банковата мобилност – също така предвижда достъпа на всички граждани до тази опростена банкова сметка, нещо, което в момента не е възможно, а би трябвало достъпът да бъде за всички. И нещо много важно сравнимостта на разходите. Ние искаме да има европейска веб страница, която да позволява това сравнение. Според мен прозрачността вече е ключ към отговорността. Когато сравним банковите разходи, ще можем веднага да заключим дали от гражданите се искат необосновано високи суми. Ето това е тема, която за мен е важна, за да можем да защитим потребителите от завишаването на тези суми. Благодаря на господин Фабио за това, че е следвал моето изложение толкова внимателно. Принципно, през последните пет години аз също съм направил изводи за себе си възоснова на участието ми в обществения живот и много често този опит е придобит заедно с вас и благодарение на вас но финансите трябва да се регулират интелигентно, те трябва да служат на реалната економика, а не на нашите служби, както това беше преди 25 и повече години. Затова и финансовите пазари, финансовите услуги трябва да се променят така, че да обслужват реалната економика. Що се отнася до бъдещата работа, Тук е важно какво ще направи моя приемник, а не толкова неговата националност. Така или иначе, разбира се, че аз съм французин, разбира се, че е, <laughs> чета какво пишат вестниците, имам си своя медиен архив, понякога ме описват като най-опасния човек в Европа. Ще видим какво ще стане с този, който поеме щафетата. Вече ви отговорих за тези 55 милиарда. По споразумението с САЩ аз исках да помислим за финансовото регулиране. Това беше моето желание. САЩ обаче се отнесоха много отрицателно. Със сигурност аз не, нямах никакво намерение да влушавам качеството на законодателните норми. В никакви случаи по-скоро ставаше а, дума за една нова динамика която да включи отрасли, не винаги развивали се толкова добре до сега. Аз си давам сметка, че това трансатлантическо споразумение за партньорство би трябвало да доведе до е, взаимна съвместимост, до ефективна работа заедно. Господин Демаси, вие попитахте дали финансовото регулиране сега е по-ефективно. Нека обясня, че първо тук работата не е завършила. Работата нито за нас, нито за вас. В крайна сметка това, което обсъждаме, започва да се прилага от следващата година. За някои имаме предвидени 3 до 4 години напред – но е важно, че е предвиден надзор, че собствените ресурси са укрепени до голяма степен. Разбира се, риска не може да бъде абсолютно избегнат, за това и аз ви призовавам към бдителност. Трябва да огледате много внимателно възможните вратички тук и Още нещо, аз а, знам какви са критиките към нас. Обикновено ни питат, това попитахте и вие, направеното дали е достатъчно. Трудно е да се каже. Ние сме посредата на пътя, но 2013 година ще ви напомня, че горе-долу вече имахме доста добре разработени текстове за банките, за оздравяването, надзора, управлението. Вие ме питате, достатъчно ли е това? Аз бих казал, ако се изпълнят всички текстове, да, би било достатъчно за поне всички, почти всички банки, но за най-големите банки не би било достатъчно. Тези, които са най-скъпи, когато трябва да бъдат спасявани. Това бих казал по банковата структурна реформа. Филип Ламбер също спомена последната монархия във Франция, но нека има предвид, че аз съм републиканец. Освен това, самият аз съм бил и евродепутат преди да стана еврокомисар. Много уважавам парламента и всичко, което сме постигнали заедно. Работил съм добре и с вас, и с други координатори. Но винаги съм се отнасял с голямо уважение към парламента. Е, вие питахте и за пропорционалността, що се отнася до малките банки и техните вноски в фонда. Ние наистина винаги търсим баланс. търсим баланса и при тази система за фиксирани вноски. Вярно е, че и малките банки ще трябва да направят своето вложение. Имаме анализ и трябва да ви напомня, че предлагания от нас метод води до много интересни стойности. 87 процента от банковата дейност се извършва от банки, които ще платят по-малко от 10% в този фонд. Виждате, че така или иначе малките банки ще могат да се възползват от едно 70% намаление при вноските в еврозоната. Ние се опитваме да се водим от размера и съответния риск. Thank you. Uh, now I... Благодаря ви. Има още пет записали се за въпроси. Започваме с Генер Хофмар. Господин Торвалц имаше въпрос за различното третиране в различните държави. Генерокмар. Well, thank you very much. Um, and, um... Благодаря ви. Нямаме много време. Според мен е важно да ви кажем, Мишел, че оценяваме вашата готовност винаги да разговаряте с нас. Не се съмнявайте, че ви се възхищаваме. много конструктивно и прагматично подходихте и при договарянето на директивата за оздравяване и възстановяване на банките. Но така или иначе, това са последните ви дни като комисар. Мисля, че е много важно и делегираните актове да бъдат гарантирани в това, което вече е договорено. Знам, че има политически групи, които се опитват да си наваксат загубите при преговорите. Тук е много важно парламентът и съветът да се придържат към това, което вече е съгласувано, а именно финансирането да се основава на съразмерността и корекцията на риска. Не искам нито комисията, нито който и да било друг да променят първоначалната формула, която одобрихме. И делегираните актове също трябва да бъдат гарантирани. Тук е ролята на комисията. Тя е отрешаващо значение. На второ място Знам, че вие сте представили пред нас различни законодателни инициативи. Не винаги сме били на едно и също мнение, особено по отношение на риска, защото това е рисков отрасъл. Така че рискът винаги е нещо като параграф 22. Той не може да изчезне, но какво мислите вие с всички тези законодателни норми, които се въведоха директиви, регламенти. Смятате ли, че щяхме да стигнем до тук, ако не бяха приети всички тези предишни решения, колкото и да са обемните? Това е труден въпрос, знам, защото така или иначе вие, господин комисар, постигнахте много, но според вас, какво е било всъщност вашето въздействие? Благодаря, Питър Зимон. Господин комисар, още веднъж искам да ви благодаря за чудесното сътрудничество през изминалите пет години и най-вече по дългогодишните досиета, Ставаше дума за сигурност на инвестициите. Аз бях наистина много радостен да видя във ваше лице един открит партньор и винаги готов с конструктивни решения. Същото мога да кажа и за вашите сътрудници. С тях можем да работим винаги в конструктивна атмосфера. Е, ставаше дума за изчисляване на е, разпределението на вноските при общите ликвидационни фондове. Е, благодаря ви също и за откритата дискусия, която водите с нас. Искам сега да се обърна към вас по повод на нещо, което ми се струва проблематично. Съвсем основателно казахте, че предложенията на комисията отчитат нуждите на малките и средните предприятия, а от друга страна страна беше представено, че банките имат 88% принос в изчисляването на основата на вноските. И сега, ако се е, свърже това с въпроса как трябва да се действа, ако се вземе предвид големината или риска, стигаме до резултата, че ако само се вземе предвид големината, то тогава ще имаме отклонение от 2% от сумите, които големите банки плащат, ако отчетем и фактора на риска. Това ни се струва твърде ниско. Обаче е фактор, който може би може да отстъпи на заден план, ако се реализира нещо друго, което се дискутира през последните седмици, а именно дали да нетираме дериватите. В момента ние сме в следната ситуация. Имаме голямо натоварване за големите банки и ако те е, са изложени на риск, натоварването ще е още по-голямо. Имаме и решение за съвсем малките банки. Какво обаче ще стане, ако допуснем нетирането на деривати? Това ще представлява 30% от билансовата сума на много големи банки. По този начин големите банки ще могат да намалят тези суми и делът на големите банки, доколкото виждам, ще стане ще спадне надолу в вреда на по-малките банки или на средните банки. И всъщност е, това е, е нещо, което би подкопало е, тази концепция за вноските, които да са свързани с риск. Благодаря. Благодаря, Бурхард Балц. Благодаря, господин председател. Първо искам и аз да благодаря най-сърдечно господин комисара за наистина чудесното сътрудничество през изминалите години. Аз бих оценил това сътрудничество, така че наистина вие, работейки заедно с парламента, сте бил истински джентълмен, така че още веднъж ви благодаря най-сърдечно за това. Много теми бяха засегнати. Аз искам да кажа най-вече нещо във връзка с нормативните актове по платежоспособност 2 и ЦРД 4 Казахте, че през октомври ще бъдат представени делегираните актове. Аз мисля, че е крайно време комисията да представи тези проекти, защото Европейският парламент в крайна сметка и е, има право на 6 месеца време за проучване, а при платежоспособност 2 имаме 31 март 2015 е, година като срок. Така че ви моля тъй като октомври има 31 дни, в началото на месеца да изместите изпълнението на тази задача. Важно е също цялата пътна карта а и графикът да не попаднат в опасност на равнище директиви. Вече беше започната работа във връзка с гаранциите, стабилността, при дългосрочните продукти, също така и във връзка с отчетността и управлението на риска. Според мен правните актове са само допълнение към това. И е, накрая, искам да подчертая това, накрая трябва да си останат е, консистентни с директивата. Е, всъщност трябва да се отчете рисковата структура на предприятията, не само в застрахователния сектор, но и за банките при ЦРД 4 поради което искам да ви помоля, господин комисар, вие, но и европейските надзорни органи да направите необходимото. Благодаря. Thank you, Mr. Werner Langen. Господин Вернер Ланген. Благодаря, господин председател. Искам да се присъединя към благодарностите и благопожеланията. В хода на тези пет години на своя мандат господин Мишел Бърние по прекрасен начин изпълняваше задълженията си към парламента и Мога да посоча, че ние установяваме, че целият проект за регулиране на банките е огромно предизвикателство и е, най-вече държавите членки е, тук работиха в различни посоки, поради което ние не можахме да постигнем напредъка, който желаяхме в някои отношения. Що се отнася до международното измерение. Преди 4 години започнахме съвсем регулирането на дериватите. Там имаше 19 делегирани актове. Е, по първия спорихме, той обаче все пак беше прият. Е, остава един много важен, който е, не можа да бъде осъществен поради изборите в САЩ. И сега има пак такива междинни избори Доколко можем да довършим споразумението с САЩ за дериватите, не знам, поради което имам въпрос по един основен детайл. Ние решихме е, търгуване на борсата деривати да се изключат от задължението за клиринг, обаче до сега е, се изключват борсите на трети страни. Беше договорено комисията да публикува списък с пазари в трети страни, които могат да се третират еквивалентно на борсите в Европейския съюз, т.е. да бъдат изключени от двустранното задължение за клиринг. Това се отнася най-вече за онези части от реалната економика, които разчитат на тези деривати, поради което въпросът ми към вас, господин комисар, е следния. Виждате ли шанс този списък, който беше обещан от комисията, който е част от законодателството, да бъде публикуван още преди изтичане на мандата ви. Бих бил благодарен за това. Thank you. Now, last speaker, Danuta Hübner. Uh, thank you, Uh, chair. I... Последният оратор, Данута Хюбнер. Благодаря, господин председател. И аз искам да изразя високата си оценка на всичко, което е свързано от комисията и специално Мишел Барния. Два кратки въпроса или бележки по отношение на, на нивото на, на регулация, на, на регламентиране на схемата за укрепване на банките. Сега малките банки, тук, основния, тук проблема не е само в финанс, само финансирането, финансовия принос. Има и други. Членство в системата за защита на институциите. Това е много важен фактор, механизъм за намаляване на риска. Ако не можем е, трябва всъщност да се гарантира членство в, в, в, в такава една институция. По такъв начин се намалява риска за, е, за е, малките и средните финансови институции не се изкривява разпределението на риска. После втория въпрос е свързан е, с междугруповите отговорности и как това съответства на, на, на, на разпределението на приноса на отделните членове на групите. Под групи нямаме предвид само банки, имаме предвид и по-малки институции, като например кооперативни банки, които са организирани в мрежи. Ако тези институции, които работят в мрежа, биха могли да, да се възползват от подобни подобни облаги, подобни освобождения от задължения, е, така ще намалим нивото на дискриминация срещу по-малките институции. Благодаря. Последна заявка, но много, много накратко. Моля много накратко да се изкажете, господин Гиголд. Скъпи Мишел Бърния, аз ви благодаря за това, че много отзивчив бяхте през цялото време, ще ни липсвате. Ще, ще ми се да, да, да, да останете малко по-дълго. Така че не може господин Юнкер да, да преразпредели предложенията си по портфели, така че да са по-адекватни. Освен това, имам и още един конкретен въпрос. В проекта за делегиран акт за несъстоятелността, втория вариант, който от известно време се, разха, се разглежда и се лобира, по него виждаме там калибрирането на, на, на, на, на ценни книжа, обезпечени с активи. Седем пъти е нам, е, намален на рейтинга. Тройно Б, е, АБ с тройно Б са калибрирани спрямо риск 17%. След това след това обаче е, някои държави членки се намесиха и изведнъж калибри... калибрирането на, на рискови фактор се е, намали до 8,5%. След това трябваше допълнително да го намалим и в крайна сметка стана, е, стана 5%. Е, така че в рамките на един много кратък период се намали сериозно рисковия фактор. Първото намаляване се основава на, на, на, на на, на, на някаква статистика, но искам да знам следващите намалявания на какви факти почиват. Сега може би нямате възможност да ни отговорите на този въпрос, но ако може да ни информирате на каква, на каква емпирична база почива рязкото намаляване на, на риска, на оценката на риска за АБС. Благодаря. По въпроса, на който не отговорих, който беше поставен и не му отговорих във връзка с възможността за приспаване на таксите от държавите членки. Мога да кажа, че познаваме много добре този въпрос, работим по него. Става дума за избягване на двойното облагане. С това мисля, че отговарям на загрижеността на вашите колеги. Обективно ние търсим добро решение за да избегнем двойното данъчно облагане. Гюнер Хокмарт, на който много благодаря за сътрудничество през всичките тези години за много важните теми. Той, между другото, е и вашия докладчик във връзка с банките. Аз мога да ви гарантирам, че а, е мое задължение наистина да останем верни на текста на ниво едно във връзка с контрола от парламента, от съвета, е, проявата на бдителност и естествено ние е, трябва да вземем предвид е, волята на съзаконодателя. Това е абсолютно ясно. Това за мен не е въпрос да заобикалям или да деформирам текстовете на ниво 1, като се има предвид дейността, която извършваме по делегираните актове и стандартите. Така че аз мога да гарантирам това на всеки от вас. Въпреки това, работата, дейността, която ни е поварено под ваш контрол е да работим по делегираните актове, да ги направим по-оперативни и е, е, трябва да се очита също спецификата на банкови осигурителния сектор в Европа. Във връзка с рисковете, Обръщам се към Гунар Хокмар. Целта не може да бъде да елиминираме изцяло риска. Това е невъзможно във всяка економика. Така че нашата цел беше да познаваме добре риска, да можем да го предвидим да можем да го наблюдаваме и да предвидим гаранция, ако това е необходимо. Аз винаги съм мислил, че в сферата на екологията има доста предизвикателства. Там винаги се казва, че трябва да действа принципа на предпазните мерки. И мисля, че и в тук, в нашата област, този принцип може също да действа е, не трябва да оставяме нещата на случайността. Ние сме тук в тази рамка и изпълняваме условия, които а, могат да функционират, текстовете да се прилагат добре, делегираните актове ще допринесат за повече оперативност и това а, обяснява цялата тази а, различност на текстовете. А, ние трябва да използваме а, клаузата за преразглеждане, която е предвидена в много от тези текстове но мисля, че новата фаза на регули... регулиране няма да бъде същата. Ще трябва тя да функционира е, добре, ще трябва да се е, запълнят пропуските, ще трябва да се извърши адаптация към новата ситуация. В е, първоначалното си изказване аз е, казах, е, че текстовете, които са пред нас, е, наистина са на теми, които заслужават вашата ангажираност. Например, идеята, че Европа разполага на базата на компетенциите, които разполагаме, да налага санкции на финансови институции, които поставят под въпрос финансовата стабилност мисля, че това е обаче вече нова тема, която е предназначена за бъдещето. Питър Саймън посочи въпроса за пропорционалността за връзката между големи банки и малки банки. Ние отчетохме Взехме предвид ролята на големината на банките, по-специално на големите банки. Е, вие видяхте, че цифрите, които е, мога да предоставя, които предоставих, е, всъщност изразяват, че големите банки извършват основно плащане от поздравителните фондове. Също така комплексността на дериватите, големите банки плащат 90%, а малките, средните банки плащат 9%, а малките банки плащат 1%. Виждате в крайна сметка до къде водят цифрите, по които работим. И сега, Питър, въпроса за дериватите. Това е една от темите, които се разглеждат между малки, големи банки. И мисля, че има проблем, който е свързан с липсата на хармонизация на счетоводните стандарти. И това води всъщност до различия в дериватите и тяхната стойност. И за да се гарантира една хармонизация по отношение на дериватите в Европейския съюз, ние предвиждаме едно решение – което предвижда много внимателно боравене с лосковете на риск, така че Берт ще трябва да използва тези лостове, когато става дума за годишната вноска. Това е едно решение свързано с компромис между счетоводния аспект и другите аспекти на СРД, така че аз мога да благодаря само за това, че може да бъде представен календар. Ние правим всичко, което е свързано с СРД-4 и платежоспособност 2. Текстът е разработен много добре мисля, че ще трябва да се предвиди време за съгласуване, основно с парламента. Така че, ако е възможно, всичко възможно ще направим през октомври това да се свърши. Ще трябва да се свърши много важна работа с вас и с съвета, за да приключим тази задача. Аз не изключвам по правни причини. Аз е, казвам, че това почти не зависи от моята воля. Актовете за изпълнение не могат да се представят формално е, преди ноември и те трябва да съответстват на актове на делегираните актове. Благодаря е, и на Вернер Лангер за изказаното доверие към мен по въпроса за дериватите. Вернер, аз мисля, че е, преговорите, които се водят с американците, е, те се водят с доверие, но не с наивност. Аз имам телефона на Тим Масат, новият отговаря за CFTC миналата седмица аз разговарях и с Джонатан Фол. Е, бях и във Вашингтон, за да се срещна с екипа му. Този списък, който трябва да се публикува, ние работим по него с е, нашите служби, с неговите служби и мисля, че ще можем да е, приключим. Всъщност CFTC това е нещото, по което трябва да преговаряме повече с американците. Благодаря много и за въпроса за изключването е, на ангажиментите за е, взаимните гаранции. Е, става дума за членовете на един и същи IPS. И според мен това може да стане при условие, че функционирането на това IPS означава нещо като връзка подобна на тази между банките. Така че с Оливия можем да приключим, да продължим тази дискусия с Оливие утре по драфтинга. Аз мисля, че изключването, по което работим, би подпомогнало много по-малко е, големите банки, а повече малките банки. Аз казах също, че е, решенията, които взехме, бяха направени за да упростят живота на всички и не представляват административна и финансова тежест на малките банки и е, институции и е, всъщност е, кооперативите са едно от средствата, които цитирахме, така че благодаря на Свен Гиголд за сътрудничеството. Не искам сега да влизам в дебати за бъдещата комисия. Не искам да е, омалуважавам значението на а, правните норми в а, рамките на платежоспособност аз ще искам секюритизация от друг характер във връзка и с ЕЦБ и господин Драги. Що се отнася до економиката, вие казахте по-точно много от вас казаха, че новата комисия предвижда план за инвестиции, Централната банка ще играе своята роля. Мисля, че трябва много внимателно да извършваме регу... регулиране и да предложим секуритизация от по-висок характер. По този въпрос работим и това ще даде възможност за по-голяма прозрачност и спазване на по-високи стандарти. Мисля, че това е идеята, която ни води в случая. Аз работих много по тази тема, както и другите надзорни органи. Ние извършваме много точно калибриране, е, много техническа работа в е, нашите служби се извършва и аз мисля, че преди е, всички важни решения, аз мисля, че може да се благодари на вашия председател и аз изслушах също и министрите, защото министрите също са специалисти по економика и е, мисля, че те всички са за тази секюритизация от по-високо качество, така че е, мисля, че работим в една и съща посока. Благодаря ви. Благодаря на Мишел Бърние. Really благодаря ви за това, че се отзовахте и за работата през целия ви мандат. Надявам се, че ще бъдем в контакти в бъдеще, а иначе продължаваме работата си утре в 5 часа след обед. Освен това имаме и нова веб страница – Виждате, че там всички документи се аплодват. Имаме този нов инструмент. Използвайте го. Закривам заседанието.